Uh, Уважаеми колеги, мисля, че можем да продължим. Вече дойде време за началото на втората част на заседанието. Ще видим още колко от членовете на комисията ще се присъединят, за да изслушат презентациите на многоуважаваните ни гости. Предстои а, семинар – посветен на темата постижения и предстоящи предизвикателства. Този семинар се организира по искане на нашата комисия като подготовка за предстоящото изслушване на бъдещия комисар, а също така и под формата на дискусия за бъдещата програма, работна програма на комисията. Семинарът ни има две части. Първата е свързана с представяне на международни организации, ОИСР и Международна организация по труда. Те ще представят своите политики във връзка с бъдещето на труда. Във втората част експерти ще правят анализ на подбрани сфери от политиките а, с оглед на това да се а, изпълнят на практика политиките на Европейския съюз. За ваша информация можете да намерите всички презентации на страницата на нашата комисия, като там ще намерите и основната информация по обсъжданите от нас теми като част от дневния ред. Преминаваме към първата част представяне на международните организации. Ще започнем с програма, в чийто център е човека. Ще чуем господин Хайнц Колер, помощник генерален директор за Европа и Централна Азия. Заповядайте, имате думата. Добър ден! Уважаема госпожо председател, уважаеми членове на комисията, уважаеми колеги, благодаря за възможността да представим нашата гледна точка за бъдещето на труда в този изключително подходящ момент. Предвид 10 годишнината на Международната ни организация по труда, а също така и с оглед на всичко, което се случва в европейските институции. За нас това е чудесна възможност да споделя с вас, а и с колегите от ОИСР, нашите, нашето гледище по темата заетост и бъдещето на труда. Голяма част от вас, вероятно, не са запознати с нашият мандат. Ние сме е, най-старият орган на ООН. ОИСР до голяма степен се дължи на развитията след Втората световна а, война, докато ние сме създадени през 1919, след революцията и от 1917. Това е единствената университет универсална, тристранна организация, която задава стандарти, като в нея са представени правителства и организации на работодателите и работниците от 187 държави. Някои основни послания от нашата история. През 1919 година по силата на глава 13 от договора от Версай задава ам, така социалната справедливост като предпоставка за а, мир. През 1944 година едно от посланията е, че трудът не е стока. През 19-та година получаваме нова награда за мир по, заради нашата годишнина. През 2019 година се отбелязва 10 годишната декларация на програмата, в чийто център е човека, отново във връзка с бъдещето на труда. Представете си обаче свят без Международната търговска, международната организация на труда МОД. Представете си свят, в който няма социална закрила. През повече от 100 години, откакто работим, 119 конвенции са, работили, са разработени във връзка с нашите конвенции, които са променили живота на хората по света. МОД и Европейския съюз имат много общо. Голяма част от основополагащите принципи са свързани и с работата на МОД. В европейски контекст ние разработваме множество рамки за сътрудничество. Сътрудничим си с всички институции на Европейския съюз. Имаме и техническо сътрудничество с комисията и държавите членки, като те са всъщност и най-големия донор на МОД. Провеждаме редовни консултации с комисията, включително и с парламента и неговите комисии. Излизаме и с множество публикации, свързани с социалния стълб. Европейския съюз играе важна роля в насърчаването на ратифицирането на конвенциите на МОД, включително и в своите а, рамки. Не забравяйте, че всички държави членки на Съюза са членки и на МОД, така че всички наши конвенции са ратифицирани от а, държавите членки, като същевременно а, нашите стандарти се насърчават и извън територията на Европейския съюз, чрез а, а, така, нашите контакти извън съюза. Сега, за декларацията посветена на нашата 100 годишнина – мога да кажа следното. Знаем всички, че има така мегафактори, които движат света напред. Те са технологиите, демографските развития, цифровизацията. Току-що ме помолиха малко да забавя, тъй като явно доста бързам. Да, през последните 5-6 години ние следваме така наречения подход отдолу нагоре във връзка с бъдещето на труда. Това означава на практика, че осъществяваме консултации с тристранните си партньори по целия свят и обсъждаме с тях какво да бъде бъдещето на труда. Според тях. В резултат се разработи доклад на Глобалната комисия от месец януари тази година. В него е разписана нашата визия за така нареченото по-светло бъдеще. Okay. I tried, I tried even slower. Yeah, yeah, okay, no problem. For me it's fine. Yeah, yeah, no problem. So, in the end, През месец юни 2019 година се проведе конференция посветена на нашата 100 годишнина, като повече от 6000 делегати от 187 държави членки взеха участие в нея. Бяха представени 34 държавни и правителствени глави, като присъстваха 137 министри на труда. Всички те приеха 100 годишната декларация посветена на бъдещето на труда, в която се поеха определени ангажименти на световно и национално равнище. В нея се потвърждава още веднъж, че бъдещето на труда трябва да е организирано около човека. Ако трябва съвсем простичко да кажа за какво става въпрос, мога да кажа следното. Ако говорите с обикновените хора за а, изкуствения интелект, цифровизацията и така нататък, те биха искали да знаят какво означават всички тези тенденции за тях лично. Дали работата им поставена под заплаха, дали трябва да развият нови умения, кой може да им помогне да придобият тези нови умения и така нататък и така нататък. На практика ние в Международната организация на труда се опитваме да работим с това така наречено социално измерение на бъдещето на труда. 100 годишната декларация отправя три основни препоръки. Първата е да се засили и да се инвестира в капацитета на всички хора, така че те да могат да се възползват от възможностите, които им се предоставят по силата на променящия се труд. Включително трябва да споменем тук учене през целия живот, качество на живота за всички, социална закрила за всички, също и подкрепа за устойчивия трудов стаж на всеки един работещ. На второ място трябва да споменем подсилването на институциите, така че да се гарантира адекватна защита за всички работещи, като се спазват основните конвенции на МОД, а именно права на човека на работното място. Това са а, свобода на сдружаване, борба с детския труд, борба с а, принудата на работното място и отсъствие на дискриминация. Същевременно обаче искаме а, възнаграждението да бъде също адекватно, като се спазват всички стандарти за здравословни и безопасни условия на труд. На работното си място не трябва да претърпявате никакви, ам, никакви лични щети. На трето място трябва да упоменем и а, добрите условия за работа за всеки един работещ. Това е отразено и в цел за устойчиво развитие номер 8, за която отговаря МОД. Тук искам също така да подчертая, че трябва да обърнем внимание и на бъдещите работни места. Ние считаме, че не, не само трябва да обърнем внимание на цифровизацията, но също и на класическите сектори, като промишлеността, селското стопанство и прехода към по-екологично съобразни работни места. Що се касае до съгласуваността, мога да кажа следното. Очакваме да се приемат заключенията на съвета, в които Европейския съюз насърчава прилагането на декларацията по повод 100 годишнината на МОД – това ще се осъществи на 24 октомври. Надяваме се, че така ще подобрим съгласуваността помежду си, но също така и ще осигурим допълнителни насоки за новите комисари и съответните комисии на Европейския парламент, които ще пристъпят към предприемането на действия по въпросите на бъдещето. Няколко думи за нашите взаимоотношения с Европейския съюз по отношение на бъдещето на труда. Ние вървим съвместно. Така че се опитваме заедно да сформираме това бъдеще на труда. Трябва да съчетаем на едно място декларацията на МОД и Европейския стълб на социалните права. Тук трябва да включим и предложенията, които наскоро бяха направени от бъдещият председател на Европейската комисия. Тези предложения можем да намерим в нейната програма, а също и в писмото, което тя изпрати до Европейския съюз, до, до Европейския парламент, извинете, през началото на месец септември. Обръщаме особено внимание на Европейския социален стълб, а също така присъствахме и на приемането на срещата на върха в Гьотеборг. Там беше нашият генерален директор като идеята беше а, с неговото присъствие там да гарантираме, че сме ангажирани с а, приобщаването във възходяща посока. Целта ни е да сформираме едно справедливо приобщаващо бъдеще на труда а, и да гарантираме а, добри условия на работа за всички. Вече виждаме как стълба постига някои конкретни резултати. Искам да подчертая по-конкретно наскоро приятата директива за равновесие между личния и професионалния живот за родители и лица полагащи грижи. Смятаме, че тя има огромен потенциал да внесе драстична промяна в живота на хората и някои модели, които са а, често срещани. Ако говоря с а, млади хора, които се обръщат към мен за работа, наблюдавам следното. Когато аз бях млад, очаквах да получа визитка. А Днес ме питат какви са гъвкавите условия на труд, които можете да ми предложите и какви са условията ми за равновесие между професионалния и личния живот. Тоест, това са нещата, които младите хора търсят и смятам, че трябва да гледаме на тях много сериозно. Като част от работата за гарантиране на равенство на половете се предвижда справедливо заплаждане и гарантиране на високи менеджерски позиции във връзка с равенството на половете. Това е отразено и в нашата декларация по повод 100 годишнината. Ние сме напълно ангажирани с изготвянето на а, плана за действие във връзка с този ам, социален стълб. Искам да подчертая обаче два въпроса, които са от критична важност. Първо, създаването на нов правен инструмент, чрез който да се гарантира, че всеки работещ в Европейския съюз има справедливо минимално заплащане. Това според нас е съвсем постижима цел. Това ще доведе до значителна промяна в живота на всички работещи в Европейския съюз. Това, между другото, е и предложението на няколко държави членки, които споделиха това свое виждане в в Женева през месец юни. Според тях имаме нужда от такъв минимален прак, който да бъде част от процеса по колективно договаряне. На второ място и много важно, искам да посоча, че всички работещи, независимо от времетраянето на тяхната заетост, при сравними условия, включително и самостоятелно наети лица, трябва да имат право на адекватна социална защита. Препоръките на съвета ЕПСКО от декември 2018 година, това са препоръки свързани с достъпа до социална закрила на самостоятелно заетите лица, е изключително важна стъпка в правилната посока. Тук също така е много важно да споменем, че социалните системи трябва да се подсилят като част от процеса по семестъра. Това също е стъпка в правилната посока. Интересно би било също така да видим какъв, каква ще бъде структурата на системата за а, обещетения при безработица. Знам, че чисто политическа гледна точка този въпрос е много противоречив. Ние се надяваме, а това също отговаря и а, на целите, които МОД насърчава във връзка с а, социалната закрила, че Европейския съюз ще се превърне в първенец по отношение на социалната закрила, включително и при новите и нестандартни форми на заетост, тези, които са част от цифровата економика. По отношение на зелената сделка, въпросите свързани с изменението на климата са, е, имат вече огромно въздействие върху бъдещето на труда. И в момента в Нью Йорк се провежда е, срещата на върха посветена на климата. Смятаме, че сега е подходящ момент за насърчаване на европейска зелена сделка или споразумение, така че да се гарантира, че ще има справедлив преход за тези, които са най-силно засегнати от а, е, тези тенденции. Както и а, е, бъдещия председател на комисията заяви, трябва да предприемем необходимите стъпки, за да се уверим, че никой няма да бъде изоставен. Това е един от основните елементи на програмата за 2030 година. Според нас тази, това зелено споразумение ще бъде един, едно основно средство за създаване на работни места. Според преценки на МОД, можем да очакваме да се създадат около 2 милиона работни места в резултат на прехода към възобновяема енергия и енергийна ефективност. На глобално равнище очакваме броят на тези работни места да бъдат 18 милиона. Същевременно обаче ще изчезнат работни места. Това също е вярно. В тази връзка трябва да гарантираме, че ще има справедлив преход. Усилията, насочени към по-екологично съобразна економика, трябва да също така да дадат възможност на хората да придобият необходимите а, умения и за в бъдеще и да им се гарантира социална закрила. Хората не трябва да бъдат оставени сами на произвола на тези тенденции. Инициативите, свързани с работните места, насърчават държавите да създадат планове за справедлив преход, чиято цел е точно тази. Като тристранна организация ние смятаме, че всички тези мерки трябва да почиват на добре функциониращ социален диалог, добре функциониращ трудов пазар. Няколко думи за цифровия дневен ред. Технологичните развития, по-конкретно цифровизацията, имат огромно въздействие върху бъдещето на труда, включително естеството на този труд, като част от заетостта има различни възможности за бъдещето на труда, както пред МОД, така и пред ЕСА. Особено по отношение на европейското законодателство, по което, разбира се, дума има и Европейския парламент. Трябва да се обърне особено внимание на професионалното образование и обучение, преквалификацията и придобиването на нови умения. Съвсем ясно е защо това е един от приоритетите на новата Европейска комисия. Тя възнамерява да обърне особено внимание на условията на труд за професионалистите, които работят на платформи. Като цяло има ясна връзка между цифровата програма, справедливия преход към екологично съобразен дневен ред и новите умения. МОД призовава за създаването на ефективна система за учене през целия живот, а също така и за признаването на а, всеобщото право на учене през целия живот. В нашата декларация се препоръчва да се насърчава придобиването на нови умения у всички работници и служители. Това е съвместна отговорност между правителствата и социалните партньори. Безспорно има необходимост от нововъведения и нови решения по отношение на споделянето на отговорностите между тези три социални партньора. Има обаче и но. За съжаление, много малко държави са разработили напълно интегрирана политик, политическа рамка за учене през целия живот. За съжаление, няма държава, в която да има а, ясно съгласувана система за финансиране на това обучение. Съгласно социалния стълб, правото на равенство и приобщаващо образование за всички – ни дава възможност да си представяме една такава рамка за дъл... учене през целия живот. Същото въжи и за гаранциите, които трябва да се дадат на младите хора до 25 годишна възраст, като част от младежката гаранция. Много важен елемент са отделните акаунти за хората, които желаят да учат през целия си живот. Това беше споменато и от бъдещия комисар. Съгласуваност на политиките. Вече споменахме предстоящите заключения на съвета в тази посока. Споменахме също така и забелязваме с голям интерес амбицията на бъдещия председател на комисията в тази посока. Амбиция, която а, се приема много добре сред международните организации. Още повече ни харесва факта, че всеки един от бъдещите комисари получава задача за интегриране на дневния ред на целите за устойчиво развитие в своя ресор. Смятаме, че това ще доведе до значителни подобрения. Няколко думи и за социалните партньори. Това ще е в заключение. В Европа набеля... забелязваме а, значително подкопаване на социалния диалог и а, практиките за колективно трудово договаряне. Това се дължи не само на економическата и финансова криза, а също и на ключови разпоредби и а, законодателство. Според ОИСР през 1985 та година 30% от работещите са били членове на синдикати, а към днешна дата процентът е само 17%. Трябва да намерим начини по които да съживим социалния диалог. Трябва да намерим а, подобни подходи и подстъпи, особено при новите а, форми на труд. Имаме съвместна обща пътна карта за бъдещето на а, труда през 21 век и там трябва да заложим своите ключови цели. Европейския съюз обикновено е пионер в такива начинения и се надяваме, че това, което той ще предприеме, ще, излезе, ще излезе и извън границите на съюза. Благодаря за вниманието. Благодаря много за тази презентация. Вместихте се във времето предвидено за вашата презентация. Сега ще дадем възможност за въпроси и отговори. Първо координаторите, ако някой от вас желае да зададе въпрос. Ако не, тогава другите членове на комисията. Явно презентацията ви е била съвършена, безупречна, за това няма допълнителни въпроси. Сега да преминем към е, програмата за бъдещето, която е за всички. Е, е, програма на прехода за бъдеще за всички ще бъде представена от е, Стефано Скарпета, председател на ОСР. Добър ден на всички, госпожо председател, уважаеми депутати. И за мен е голямо удоволствие да участвам в този семинар и да споделя с вас някои е, от елементите в работата на ОИСР през годините, за да видим как е, цифровата трансформация и другите е, големи важни тенденции променят економиката и съответно отношенията на пазара на труда. Това са неща, които често е, така будят безпокойство. Е, чуваме за това, че се затварят, е, закриват работни места. В тази област, както и другаде, много важно е да се изправим с лице към фактите и да видим как е, нашата политика ще е, се, ще е проактивна и е, ще намира е, и мерки и стъпки, които е, предотвратяват или посрещат, е, очакват промените. Цифровата трансформация променя економиката ни много бързо и дълбоко както и отношението на пазара на труда. 4 от 10 работни места в Европейския съюз са в високо цифровизирания сектор – в е, дясната страна на диапозитива виждате, че нашите економика в повечето от е, е страните членки на ОСР е, всъщност забелязва сериозно застаряване. Един от 60 е, на всеки четирима работещи един е на пенсионна възраст. Нормално е един на, в 50-та година се очаква това съотношение да е 2 е, е, пенсионер на двама работещи. Е, за както вижда, демографските промени променят облика на нашата економика и отношенията на пазар на труда. Разбира се, економиките ни са все повече интегрирани и в европейските страни, но и в глобален план. Над 40% от работещите в страните от ОИСР и 50% от тези в Европейския съюз работят за чужди клиенти, т.е. търсенето на техните услуги или стоки е в други страни, европейски и извън. Значи, нашите усилия се интегрират в една под, все по-дълга верига на доставки и економиките ни са взаимосвързани. Това са големите тенденции. Сега на първия въпрос. Действително, Предстои ли ни едно бъдеще с значително намаляване броя на работните места? Бъдеще на безработица. Надгоре не. Ако видите е, цифрите за заетостта, броя на работещите в Европа и страните от ОИСР е, всъщност е, доста високо е равнището. В някои европейски страни въпреки подобрение в последните години, все още безработицата е висока. Но по принцип нашите економики въвличат в пазарна труда все повече, наймат все повече, повече хора, по-специално жени. Дори общата заетост да не пада за момента, нашите економики се променят драстично. В дясната е, част на полето виждате, че близо е, една четвърт, е, с една четвърт е паднал брой на работните места в, производи, в производството, при услугите наполовина. Тоест, типа работни места се променя значително. Защо говорим за бъдещето и опасността от безработица? Защото технологиите нахлуват с много бързи темпове. Виждате тук какво прави един промишлен робот. По-малко от 100 000, значи до 2005 от тази цифра нараства на 500 000 през 17 и прогнозите се да стигне до 700 000 годишно до 31. Това е експоненциално увеличение на броя на роботите в производствения сектор. Интересно е, че е, не само броя на роботите, но и това, че е, е, това струва между 10 и 20 долара на час в САЩ. Е, Себестоеността на труда на един робот. Е, значи, роботите много бързо нахлуват в производството. Ако прогнозираме бъдещ, бъдещето, и трябва да видим как всъщност тези технологии ще навлизат в производствения процес. В ОИСР правим е, оценка за това колко работни места са застрашени. Е, работни места, в които 70% от е, работата се извършва от работници, би могла в бъдеще да се осъществява от роботи или изкуствен интелект. В този близо половината от потенциалните работни места могат да бъдат засегнати от тази е, тенденция. Дори може този е, процент да стигне до 70% в Европейския съюз, всъщност по-малко, отколкото е, тези черни прогнози, апокалиптични прогнози, които се чертаят за бъдеще. Но ако погледнем на графиката в дъното на диапозитива, в 30% от случаите работните места ще се запазят, тъй като значителна част от е, е, работата, която се извършва от работници, е, може да се извършва от машини. Те ще останат, но ще се прена... бъдат пренасочени техните усилия, техните задачи и функции ще са допълващи към тези на машините. Разбира се, това ще зависи от политиката, избора на съответната компания, пък и обществения избор. Значи не става дума за едно е, бъдеще на безработица, но едно бъдеще, което е, предполага е, сериозни трансформации. Много от е, работните места добре, е, ще има много работни места, добре платени, с потенциал, но и такива, които са по-зле заплатени и не предлагат особено е, възможности за растеж кариерата. Една от предизвикателствата Въпросът е как да, да дадем възможност на работещите, на младите, които сега влизат на пазара труда или са там, да ги снабдим с уменията, които ще им дадат възможност да останат на, на работните си места и да допълват машините, които навлизат. Значи колко лица с различни е, характеристики участват в, е, в офици... формално и неформално обучение. Е, ниско квалифицирани и високо квалифицирани. Значи тези в високо автоматизирани и ниско автоматизирани работни места. Всички тези по-уязвими групи е, са получили по-малко образование, обучение, отколкото тези, които са в е, потенциално се нуждаят от по-малко обучение или преквалифициране. Значи в е, фирми в Канада, канадски страни предоставят е, повече е, възможности за квалификация на млади хора. 10, 6 от 10 работника разполагат с много ограничени умения. Те не могат да ползват цифровата технология на практика. И това е сериозен проблем, защото много от работните места предполагат и цифрови умения, известни цифрови умения. Какви са нашите така, какви са линиите в политиката, които препоръчваме? Не ги наричаме точно препоръки, но е, тенденции. Първото, е, когато говорим за обучение през целия живот, е, това е обучението през цял живот. Тоест, когато всеки желая и е готов да се образова през целия живот. Инвестиции, инвестиции в висока и ниска квалификация. Трябва да помогнем и на компаниите, и на хората да разберат, да са наясно какъв вид образование или обучение е необходимо, за да напредват. Трябва да се е, отдалечим от е, е, случая, когато едно лице е обучено и притежава умения, които му служат за цял живот, към, една, към много по-многостранно развитие. Имаме интересен опит в много страни, който другите страни следват. Европейските гаранции, повишаване на квалификацията, всичко това са част от нашата политика. Може би ще се изненадате, всъщност Европа има най-силно развита социална система, но Всъщност, ако погледнем обхвата на тази система, се изненада ще констатираме, че редица работници не са обхванати от нея. Дори не са застраховани срещу риска от безработица или пък са а, осигурени за кратък срок от време в много европейски страни двама от трима търсещи работа не са осигурени. И това тук говорим не само за работещи в платформи, но и за много е, други е, навремени договори, е, които е, внасят в системата по-малко, отколкото други традиционни работни места. 4 до 5% от тези, които е, са не, заели нестандартни работни места, са, е, по, е по-малко вероятно да получат е, под, помощ е, доходите, отколкото е, тези, които е, работят. Какви са каква е политиката ни тук трябва да преразгледаме критериите за социална закрила, за да гарантираме повече такава на нестандартните работници, работещите в нестандартни работни места. Трябва да поддържаме и да засилим споделянето на риска в, като осигуряваме финансови стимули, е, трябва да работим за повече преносими е, работни места. Е, Европейския съюз това отношение има редица инструменти, но трябва да ги доразвием. Третото, може би най-важно, е, че всички страни от ОИСР и Европа, е, в тях достъпа до е, е, защита на социална защита е част от договора, трудовия договор. Трябва да се дефинира много ясно, да се дефинират много ясно условията на тези договори. Един от девет в ОИСР, един от седем в Европейския съюз са сключили временен трудов договор Договорите за заетост са всъщност е, така пътя към социална закрила и ние сме склонни да класифицираме работници според естеството на работата, която е, вършат. Един от седем работещи в ОИСР и Европейския съюз е, са самонаети но един от, тя, от 6 са финансово независими. Значи, те са е, също толкова уязвими, колкото те подлежат на, на, на наемане на работа, толкова колкото и е, тези, които е, имат достъп до пазара. Значи, класификацията на, на трудовия договор е, е нещо, което е много важно. Какви са политиката ни в тази област? Откриваме, че е, в някои дейности има е, сива зона. Е, самонетите е, се считат за независими, но в много отношения те са зависими, така че трябва да класифицираме по-точно е, трудовите отношения с клиента и да ги съпоставим с стандартните е, отношения на тези в сивата зона. Достъп до социална защита, квалификация, преквалификация и така нататък. Първо трябва да ги класифицираме много точно и след това тези, които остават в сивата зона, включително работещите работещите в платформи, пък и които ще се появяват в бъдеще. Те е, споделят някои елементи на, на е, служители, но имат е, и елементи на, на, волонаемни. В някои сфери сме свидетели на следното. Един работник има доминиращ дял в сектора това всъщност дисбалансира отношенията в, на условията за договаряне между наетия и работодателя, наемния работник и работодателя. В Свидетели сме в някои отрасли, е, че е, някои отрасли не са напълно обхванати от колективното договаряне. Дори в е, страни, където колективното договаряне се отнася до работници, които не са членове на синдикатите, все пак има такива, които не са обхванали. Значи ни трябва по-добро представителство, което показва, че традиционните институции, техните функции и роля отслабват е ослабнало междувременно. Редица усилията, трябва да допълваме усилията на синдикати и организации да мотивират отделните фактори, да насърчаваме национални консултации и дискусии между работниците. Много се върши в тази е, област и в европейските страни, и в ОИСР. Е, редица от страните е, социалните партньори така развиват нови форми на социална организация и под... ние, ОИСР, подпомага тези инициативи. В заключение няколко конкретни за Европейски съюз политики. Е, възнамеряваме да разширим е, колективното договаряне. Е, това трябва да е един от приоритетите. За работещата платформа много важно е да се изясни каква е класификацията за, при стандартните работни места и уязвимите работници. Някой има достатъчен договор, има достатъчни приходи, за да се самоосигуряват, но при други, други са значително по-уязвими. Трябва да, ако се засили тази система, по-малко хора ще попадат между двете категории и дори е, при най-развитите системи на социална закрила в Европа това е все още недостатък. Изключително важно е обучението през целия живот да е, е факт. То не функционира все още. Е, в много. В това не, не е действа при нискоквалифицираните, при хората на средна възраст, тези, които имат повече проблеми, в, когато трябва да запазят работното си място при динамиката на развитие на нещата. Трябва да се използват и нови форми на диалог, на социален диалог, защото в променещия се свят това е много важно. В двете минути, които ми остават, остават ще е, е, се взема повод от казалото от колегата Хайнц. Много важно е представете си някакво е, действие, е, е, по е, либерално образование или социална защита, отделни стъпки в една или друга посока, но ни трябва една един холистичен подход. Всички тези действия трябва да ги разглеждаме в пакет като една обща политика, за да даваме, дадем възможност на е, хората да се възползват от е, възможностите, които се крият в тях. Обучението през целия живот е, е също важно. Хората трябва да знаят за какво се обучават, но и е, работодателя трябва да е, е стимулиран, да има достатъчно стимули, за да знае за какво инвестира в обучението и квалификацията на служителите си. Трябва да сме сигур... да направим така, че всички е, дружества да плащат съответно е, своите е, данъци, защото е, многонационалните особено би трябвало да е, плащат, е, да си плащат данъците. Това е, е това ще генерира и ресурс, по-добрата събираемост на данъци от тези фирми ще генерира ресурс. Знам, че това е сложен, амбициозен, сложен проблем, амбициозна програма е. Малко се притесняваме от огромния обем работа, който ни чака в бъдеще. Благодаря. Има ли желащи да зададат въпроси? First coordinators and... Първо ще дам думата на координаторите. Заповядайте. There you go. Thank you very much, man. Благодаря, госпожо председател. Много точна презентация. ОИСР винаги са давали точни данни, върху които да правим своите политики. Два конкретни въпроса имам. Има нещо, което може да реши част от проблемите, които може, кои, пред които сме изправени. Доста економисти и други говорят а, за отрасъла свързан с професиите за полагане на грижи. Уязвимостта, която се превръща в способност, развиването на така наречената среброкоса економика, грижи за възрастни хора, економическия потенциал, подприемачески инициативи и така нататък. Какво ще кажете по този въпрос? Има ли потенциал при нас за преодоляване на тези проблеми? Не става дума само за държавния сектор, но може да дойде и от другаде. След това колективното трудово договаряне и социалния диалог. Имаме конкретни препоръки по държави, И тук говоря и на МОД. почивайки върху различните конвенции, които са подписани. Има проблеми с колективното трудово договаряне. Част от приемачите се страхуват. Държавите членки се оказват по средата на едни преговори между синдикати, работодатели и не са сигурни какво да правят. Има държави, където има силна традиция в това отношение, в други няма. Как да деполитизираме колективното трудово договаряне? Обикновено то се свърза с определен тип идеология и се отхвърля от други с съвсем различни политически убеждения. Има ли решения, които бихте предложили за неидеологически подход към въпроса? Може ли да се направи на оценка на въздействието? Благодаря ви. Thank you. So, uh, first... Аз благодаря. Господин Скарпета е първи. И след това и първия ни оратор. Благодаря ви за този въпрос. Да, населението наистина остарява. Остарява първо, защото няма такава ръждаемост, но и защото живеем по-дълго и то живеем в добро здраве добре, живеем средно погледнато по-дълго, но има хора, които може би ще стигнат до тези напреднали години в не добро здравословно състояние, ще имат нужда от интензивни грижи. Да, застаряваме, живеем по-дълго, целият сектор за полагане на грижи ще иска по-голямо финансиране в бъдеще. Имаме нужда от промяна на целия сектор системно – повечето държави този сектор е в ръцете на семействата. Най-често жените остават у дома, не получават никакво заплащане и се грижат за възрастните и децата. Тази система трябва да бъде променена, защото сега тя почива върху домакинствата, а трябва да изградим една система, в която има по-добри условия за работещите, има заплащане, което е адекватно на грижите и това да се превърне в един сектор, който да отговори на търсенето. не само посредством а, нормативни актове, но а, трябва да съживим този сектор. Сектор, който да привлича работещи и да има по-висококачествени работни места. Необходими са ресурси, закони, но и усилия от страна на социалните партньори, на учрежденията, на ведомствата, за да може тези работни места, които сега са зле платени, при сложни работни условия да се подобрят. Има потенциал, но ако продължаваме по същия начин, няма да решим проблема. Заедно с колегите в МОД излязахме с един документ за полагането на грижи в дългосрочен план. Там показваме, че могат да се създадат милиони работни места – и показваме и какво трябва да се направи, за да стане по-привлекателен този сектор. След това ОИСР няма един подход към колективното трудово е, договаряне. Има различни традиции, различни предпочитания и показваме какви са реформите, които трябва да се направят, за да стане е, по-работеща тази сфера. Полагат се усилия във Франция, в други държави. Трябва да съчетаем нещата на национално ниво, на ниво отрасли, но и да се даде определена гъвкавост и да се признае, че има различни начини за работа и част от усилията – крайна сметка да се насърчи социалния диалог не само а, на секторно ниво. Оценката на въздействието. Ако погледнем последните про прогнози, които правихме, например от миналата година, разглеждахме как този тип договаряне оказва своето въздействие върху резултатите. Ще видите, че не може да се наложи едно решение на всички. При някои се оказва въздействие върху условията на труд, в други върху заплащането, при трети имаме социалните партньори, които отговарят за обучението. Това е един по-взаимен подход към преодоляване. Така че трябва да има отделен подход във всяка държава, но важното е да кажем, че има работници, които няма как да бъдат част от колективно трудово договаряне. Е, например, конкурентното право забранява на някои самонаети, защото това би нарушило същото това право. Така че не да се промени конкурентното право, защото то е сложно, но начина по който то се тълкува трябва да се промени, за да може самонаетите по някакъв начин да се групират и да са част от колективното трудово договаряне. Um, Благодаря. Не знам какво да добавя. Нашите организации работят в голямо съгласие една с друга. Ние установихме, че тази економика на полагащите грижи дават голяма възможност за растеж – в бъдеще. Но въпросът е по-дълбок. Можем ли ние, като общество, да си позволим онези, които полагат грижи, най-вече жените в семействата, да продължават да работят без заплащане. Те отглеждат децата, евентуално след това родителите, ако демографски не се променят нещата. Или трябва да се промени парадигмата и да се опитаме този тип услуги да получават заплащане – тъй като това са много полезни услуги за обществото. Да има възнаграждаване като пенсия, като заплата и така нататък. Въпросът е много по-дълбок. Интересно е да се видят и практически пример. Бях в Берлин, а, където една млада жена се изправи и каза «Догуша ми е дошло от това постоянно да обиждат економиката на платформите. Тоест нещо се променя. До момента там нямаше права, неограничено работно време и тя каза, това трябва да се промени. Но на второ място тя има платформа, в която предлага услуги, свързани с грижи. И каза, че това, което го няма в бизнес плана и е, че много от полагащите грижи, всъщност самите те са пенсионери, които искат да предоставят услуги на други възрастни, които не могат от своя страна да живеят сами. И аз смятам, че това е много положително в този тип економика и не бива да го забравяме. След това за колективното трудово договаряне. Съгласен съм с Стефано. Всичко зависи от националните традиции. Запознати сме с принципа на субсидиарност. Но как да излезем от идеологически идеологизирания подход. Според мен, когато се прави оценка на въздействието, бива да забравяме, че ако има добре функционираща система на колективно трудово отговаряне, може да отнемат по-дълго преговорите, но пък в дългосрочен план всеки усеща, че е участвал. Не говоря за правителството, говоря за социалните партньори. Голямата част от социалните партньори всъщност искат е, правителствата да не участват в този процес, защото понякога това е записано в самата конституция на отделната държава. Също така, Сдруженията на работодателите и на работниците трябва да преразгледат работата си. Какви услуги предлагат, трябва да преразгледат. Например, в Дания нещо положително, където може да си поръчате почистване посредством платформа, се е стигнало до колективно трудово договаряне за работно време, минимална ставка на заплащане. Ето ви подход към бъдещето и така няма никаква идеология върху която да почива. Каза се, казало се, това е нужно и се е случило. Така че е нужно да го преосмислим. По време на румънското председателство бях на една конференция заедно с европейските синдикати е тук. И там се говореше за една рамкова директива за колективното трудово договаряне. Това е интересна идея. Що се отнася до компетентности и субсидиарност, това няма да е лесен въпрос, но може би си струва отново да бъде разгледан, като целта е да се стигне до рестартиране на системата нещо, което да освежи идеята за колективното трудово договаряне. Госпожа Рафалска има думата. Тя е координатор на ЕКАРЕ. Е Благодаря. Много е интересно всичко това, което чухме, много вълнуващо. Не може да се говори единствено и само за развитие, еволюция на пазара. Според мен трябва да се говори за революция. Автоматизацията, роботизацията, изкуствения интелект. Всички тези елементи променят кардинално пазара на труда. И често жертвата е човека. Ставаме с впечатление, че някои от работещите се чувстват изключени, изолирани, защото не успяват да се движат в крак с технологията. И за тях технологиите се превръщат в риск фактор. Освен това, това създава и териториални разделения. Днес автоматизацията създава повече работни места или пък смятате, че премахва повече? Премахва или създава работни места според вас? Днес бе цитирана Франция, както и решенията, които са добри гледна точка на работниците. Аз пък ще ви цитирам Полша като пример и нетрадиционните форми на труд. Бяха приети при нас конкретни мерки на национално ниво в защита на работниците. Отново нетрадиционни. Например, за първи път 2017 година бе въведена минималната ставка за заплащане на час. След това бе въведен един закон, който дава възможност на лицата с ти с нестандартни договори да могат да се асоциират и да създават синдикални сдружения. По този начин всъщност падна броя на нерегулярните и нестандартни договори за труд. Също така се спомена преходния период, но колко време ще бъде този преходен период, оставам с впечатлението, че този период е вече безкраен. Единственото, което ни вълнува, като че ли е само гъвкавостта, а се губи чувството за сигурност, губи се сигурността у хората и най-вече когато говорим за по-възрастните работещи. Работещи, които днес знаят, че ще трябва да учат през целия си живот, че няма да има друга альтернатива, иначе няма да е възможно за тях да продължат да работят. Sorry. First, Mr. Scarpetta and... Господин Скарпета е първи и после другият оратор. Thank you. Thank you very much also for this question. The first part of... Uh, и така, първата част не разбрах като че ли, но а, нека се опитам да коментирам. Мисля, че няма нужда да спекулираме, т.е. да гадаем какво ще се случи. Последните 10-15 години можем да погледнем. И цифровата трансформация, както и другите мега или големи тенденции, които споменах, променят наистина значително нашия пазар на труда. В повечето държави членки на ОИСР има поляризация на пазара на труда. Много работни места се създават за високо е, компетентни и образовани лица, а, не толкова като че ли а, по средата, защото има и много за хората с нисък ценз. Така че нашата економика създава работни места, но не всички работни места са от един и същи вид. Е, много от тях са нискоцензови по заплащане, по начина на работа, по вида кариера, който може да преследвате. Така че искаме да помогнем на онези, които може би ще се плъзнат надолу към лошо работно място, недобре платено, към по-добро такова. Това се случва и в отделни държави, и в отделни сектори, както и чисто време, чисто с възрастта. Много по-трудно е за някой на средна възраст или по-напреднала възраст да напредва. Има много европейски и неевропейски държави, в които е, се е, провеждат реформи предлагам да видите един доклад, който бе публикуван преди няколко месеца. Той събира отговорите на всички въпроси, които ние сме задали на членовете на ОИСР за новите видове труд. Е, ще видите колко много мерки са създадени от държавите членки на ОИСР, за да отговорят на тези въпроси въпроси. Сега, те отговарят на отделните потребности на всяка една държава, но ще видите, че политиките са сходни. Например, да се преодолеят пробивите, що се отнася до социалната защита, квалификация, преквалификация и така нататък. И накрая, в една сфера, когато говорим, например, за работещите електронни платформи, там се вижда, че държавите отговарят по съвсем различен начин. Проблемът е, че голямата част от тези дружества, които работят с електронни платформи, са международни и няма координация, което води до много арбитражни действия. Местят се работниците в отделни държави от тези многонационални фирми и мисля, че в Европа трябва да има диалог за това както известна степен да регулираме този пазар, който се разраства. След това нестандартните видове работа. Да, зная, че Полша направи крачки напред в тази посока. Казахте всичко много точно. Не може всеки да има стандартния договор. Но трябва да видим какви са стимулите, гледна точка на политиките и така нататък, които в крайна сметка дават възможност за такива нестандартни видове заетост и защо те не се превръщат в по-стабилни. Става дума за условия на труд, данъчно облагане и така нататък. И заплащането и всичко останало за нестандартните видове договори трябва да се промени към по-доброто. И тук са предприяти вече действия. И накрая някои държави има увеличаване на самозаетите, защото има големи стимули за работещите, но и за работодателите да има самонаети. Можем да свием а, разстоянията между тях до известна степен. Just... И ще допълня казаното. По повод на преходния период, то е безкрайен факт. Наистина проблема се състои в това да намерим начин да подготвяме хората за този непрекъснат преход от ранна училищна възраст. Тоест как да избегнем ситуация, в която те да се чувстват изоставени сами, и да гарантираме, че от тях няма да се развие това усещане за несигурност. В МОД ние сме разработили силна мрежа за предоставяне на такава подкрепа, не само чрез различни варианти за повишаване на квалификацията, а също и подкрепа при ситуации, в които трябва да се преместите на ново работно място, например имаме добър анализ на пазара на труда а, и е ясно къде точно ще са необходими а, умения в бъдеще. Защото, честно казано, няма нищо по-изнервящо от това да, да, от това да разполагате с умения, а те всъщност да не са тези, които са необходими на пазара на труда. Много държави, и да, тук можем да споменем Полша, безспорно работят в а, тази посока. Другото, което искам да спомена, са социалните права, които не трябва да зависят от статута отново се връщаме към економиката на работа по отделни заявки. Трябва да се уверим, че дори и лицата заети в нестандартни форми на заетост имат права, имат а, осигуряване за пенсии, социално осигуряване, а, за да можем да гарантираме, че те наистина няма да се чувстват несигурни. Това е което предстои пред нас. Благодаря. Сега преминаваме към втория кръг въпроси от страна на членовете на комисията. Първо ще зададете въпросите си, а след това ще дам думата на нашите гости за отговор. Първият въпрос е от госпожа Шпарентак. Господин Мандерс да се готви. Hello, thank you so much for being... Добър ден, благодаря за това, че сте тук, благодаря за изнесените презентации. Аз имам въпрос. Вие говорите за преходна програма за бъдеще за всички. Представихте три големи тенденции. Казахте, че роботизацията може да окаже въздействие върху 17% от работещите на пазара на труда. Само, че това, което а, не ми е ясно е къде точно се намира а, пазара на труда, защото около 100% от хората вероятно ще бъдат засегнати от изменението на климата. Не чухме нищо за този преход, не чухме нищо за а, смяната на работа, която очаква голяма част от хората във връзка и с екологично съобразната економика. Те интересуваме защо всичко това не е включено и а, как очакваме тези разпоредби да гарантират справедливия преход за всички. В крайна сметка, как ще гарантираме, че хората, е, които могат да си позволят, ще понесат разходите, а не тези, които не могат? Благодаря да се готви госпожа мадам Дора Фернандес. Ето ме, тук съм, заповядайте. Представям представлявам партията на а, хората, които са над 50 годишни в Нидерландия. Между другото, половината от населението на Европа впада към тази категория, така че представлявам голяма група хора. Имам няколко въпроса. Първо, във вашите препоръки, това, което не виждам, е здравословният начин на живот. Защото ако искаме а, да прибегнем към а, економиката на хората в напреднала възраст, трябва да обърнем внимание и на това предполагам, че в крайна сметка ще се оказвам в ситуация, в която здравното осигуряване ще бъде прекалено а, скъпо начинание и не можем да очакваме хората да работят докато останат почти на 80. На второ място, не е ли време да помислим и в тази посока? В момента търсим решения по традиционния начин, през синдикатите и така нататък. Но ако правилно помня вашите цифри а, от 2016 година, ако не се лъжа, това са цифри, които са вече на 2-3 години виждаме, че и в тях дори търсенето на роботи а, така е огромно. Няма как, което и да е човешко същество, да се сравновава с робот. Това е ясно. Та не е ли време в тази връзка да преосмислим начинът по който мислим за новите начини на управление? А, комунизъм, социализъм, капитализъм, и в крайна сметка сме изправени пред тези цифри. Та никой от гореспоменатите няма да свърши работа. Не е ли време да помислим за друг вид управление? Защото в крайна сметка собствениците на роботите са тези, които ще могат да взимат решения по отношение на всичко. Така че не знам какво очакваме. Може би следващия път, и сега се обръщам към председателя на нашата комисия, може би следващия път да поканим господин Пикети, тъй като той има много специфично становище по отношение на бъдещето и още економическото мислене. Благодаря. И аз благодаря. Госпожа Фернандес, мисля, че се отказва от въпроса си. Мисля, че не е необходимо да го задавам, тъй като вече беше зададен. Благодаря. Значи, госпожа Шайби, не й дадохме възможност да се приготви, но се надяваме, че е готова. След което да се готви господин Кънев. Въпросът ми е до господин Скарпета. Заинтригуваме тази част от презентацията, която се отнася до работещата платформа. надяваме се, че нашата комисия ще има случай да работи по следващата директива за е, платформите, е, за което е ставало дума многократно вече. Вие споменахте, че е нужно да се борим срещу е, е, фалшивите е, звълнонемни е, и казахте, е, че трябва да се потърсят нови форми на социален диалог е, за работещите в платформи. Въпросът ми към вас е, става ли дума да се да се подходи към социалния диалог по класическия начин, към работещите платформи или имате предвид съвсем нова форма от социален диалог, т.е. да се потърси нова форма, да се експериментира. Бих искала да знам малко повече, прави ли се нещо в тази посока. Благодаря. На последно място, но не е позначение, господин Кънев, заповядайте. Благодаря. Когато се опитвам да мотивирам сина си да полага повече усилия по математика, му казвам, че когато порасне, ще има два типа работни места кодиращи роботи а, и чистещи роботи. Та, ако не иска да чисти, ще трябва да, а, така, да, да се научи да кодира. Сега, малко по-сериозно. Мисля, че всички сме съгласни по отношение на диагнозата. Това, което чувам обаче, че предлагате като лечение, със сигурност ще доведе до повишаване на разходите за труд. За работни места, които вече са достатъчно скъпи, както за работодателите, така и за самонаетите в економиката. Та не би ли било по-разумно, особено с оглед на предстоящия екологично съобразен преход в економиката, да не потърсим начин за драстично намаляване на разходите за тези работници и служители, които имат нужда от нови умения, за тези, които са част от преходния процес, за, въобще за всички, които трябва да се адаптират към този зелен преход. А, и като казвам всички, имам предвид вероятно повече от 90% от всички работници и работодатели. Благодаря. Сега ще дам думата за отговор на поставените въпроси. Почваме с господин Колер. По първия въпрос не сме говорили за справедливия преход към зел... екологично съобразни работни места. Тук искам да не се съглася с вас. Според нас, да, безспорно, това ще е един от секторите, в които бъдещите работни места ще бъдат изключително приложими. Така че да, трябва да обърнем внимание на този преход и да гарантираме, че хората ще имат възможност да придобият нови умения и да се преквалифицират. Смятаме, че там ще има възможност за голямо нетно повишаване на броя работни места. Наясно сме с това. Сега, по отношение на здравословния начин на живот. Тук, според мен, от гледна точка на МОД, проблемът е а, друг. Тоест, ние гледаме през а, друга призма. Искаме да гарантираме, че работниците и служителите няма да се разболяват на работното си място. А, Световната здравна организация е тази, която обръща внимание на въпроси като здравословния начин на живот. Програмата за 2030 година обаче е чудесно средство за борба с това ам, мислене по отделни теми самостоятелно. Двете организации се опитват да работят съвместно и мисля, че този интегриран подход трябва да се приложи и на ниво Европейски съюз. Един от големите проблеми, безспорно, е свързан с това, че а, с повишаването на продължителността на живота се очаква и хората да работят по-дълго. Съответно, трябва да се повишат и равнищата на пенсиите. При такива обстоятелства обаче трябва да гарантираме, че работното място всъщност отговаря на а, изискванията, които биха имали едни по-възрастни работещи. Това също е тема, на която трябва да обърнем внимание. Ние вече сме го направили и дори имаме предложения в тази посока. Сега, по отношение на правителствата, е, начина на управление и роботите. Въпросът е дали ние управляваме роботите или те управляват нас. по-скоро си мисля, че първото е вярно. Искаме, е, е, всички искаме да се уверим, че роботите ни служат в сферите, в които са ни полезни. Но същевременно, разбира се, не трябва да забравиме и разходите за труд. При а, ситуации, в които ръчният труд а, е изключително скъп, по-удачно би било роботи да извършват този вид труд. Но не говорим непременно и само за сферата на почистването. Има много ясни примери. Хубаво е да говорим с примери. Посетих световния шампионат по уменията в Казан, Русия. Там бяха представени 60 професии, като идеята беше да се съчетаят класически такият тип работа с работата на роботите. Аз лично особено много се впечатлих от майстор-шивач, който ме вкара в една сканираща машина, сне ми мерките, мерките на моето крайно не идеално тяло и ми даде възможност, ако искам да поръчам нещо онлайн – да мога да го направя, използвайки тези мерки. Тоест има едно приложение, което ме сканира и вече знаем какви са моите мерки. Така че, мисля, че ние имаме доста стеснен поглед върху това, що е то робот. Трябва да разширим малко погледа върху тази тема. Поне аз така си мисля. А що се касае до управлението, има много интересни идеи, които вече са, така, вече се разпространяват, въпреки че може би още не са стигнали в Европейския съюз. В някои държави вече се говори за следното. Тъй като роботите за местват работниците на много места, не би ли било удачно и работата на, рабо... на роботите също да се облага с данък, по начина по който се облага с данък работата на служителите и работниците. Сега, по повишените разходи за труд, Смятам, че трябва да се отстраним малко от представата, че образованието, новите умения сами по себе си представляват разход. Не, те са инвестиции тези инвестиции трябва да се разглеждат точно като такива и трябва да ги отразяваме в обществения бюджет като инвестиция, а не като разход. Ако погледнем през тази перспектива, то тогава мисля, че въпроса за разходите за труд ще придобие съвсем други окраски. Благодаря. Аз искам да започна с благодарност за чудесните въпроси. Сега, първо по справедливия преход. Да, безспорно. Това е една от другите големи основни тенденции. А, не говорих по темата какво въздействие би на тази тенденция на пазара на труда по няколко причини. Естеството на бъдещите работни места зависи от много неща, включително и от енергията, която ще се използва. И това са все характеристики на справедливия преход. Но, според мен, част от е, характеристиките на бъдещите работни места ще бъдат сходни с тези, които имаме в момента. другите характеристики пък е, ще оказат, окажат своето въздействие, включително и върху интеграцията на нашия, нашата економика. По никакъв начин не казвам, че тази мега тенденция не е съществува. Напротив, тя ще окаже сериозно въздействие върху нашето краткосрочно и дългосрочно бъдеще. но когато в, сме изследвали бъдещите екологично съобразни работни места, сме констатирали, че те до голяма степен ще приличат на настоящите. По отношение на здравословния начин на живот, той също е част от моя ресор в ОИСР. Той също е ам, свързан с подхода, а, който приемаме в рамките на целия си живот, включително и трудовия си път. Трябва да инвестираме много повече в профилактика и то на много по-ранен етап. Част от въпросите, свързани с здравето, са абсолютен факт. Да, ние не инвестираме достатъчно средства в профилактика. Склонни сме да инвестираме много повече средства, например за хоспитализация. Ще отворя тук една схоба, ще споделя една шега. По време на финансовата криза имаше една сфера в която беше особено тежко засегната а, от, по отношение на съкръщаване на разходите за нея, именно а, профилактиката. Ако даден за да избегнем ситуация, в която даденото лице няма да може да се адаптира добре към тези преход, трябва да инвестираме много отрано, за да предотвратим това и съответно да предоставим възможност на това лице за учене през целия живот. Когато говорихме за продължителността на живот, казахме, че живеем по-дълго, но това не означава непременно, че сме с по-добро здраве. Именно за това дългосрочната грижа в тази посока, инвестирането в профилактика са изключително важни теми, на които трябва да обърнем внимание. По отношение на това, че роботите ще поемат голяма част от работните ни задължения. Според нашите анализи и оценка, оценки, големият въпрос е свързан с това как ще можем да интегрираме изкуствения интелект и машинното учене. В ОИСР е имаме обсерватория за изкуствения интелект. Много е важно да разберем какво точно имаме предвид по това понятие, къде се намира то в своето развитие в момента, какъв е потенциалът му за бъдещо развитие. От моя лична гледна точка, е, етичните въпроси, свързани с използването на машинно учене, изкуствен интелект и всички други процеси, също е важен. В момента използваме тези технологии при оценката на бъдещи наши служители. Вероятно в бъдеще ще се използват тези технологии и при повишение, например, в в различните програми, включително и социална закрива. Така че смятам, че по-добре трябва да разберем какво е това явление, какви ще бъдат бъдещите потенциални развития и как може да се регулира то. Сега, по отношение на работата на платформи и използването на традиционния тип колективно трудово договаряне при тях, въпросът е наистина сериозен. Таксиметровите шофьори, въпреки че ежедневно имат транзакции с клиентите си посредством платформи, това е друг вид работа. Не е типичният тип работа на платформа. А, има хора, които са изключително ам, наясно с тифновите технологии и често ползват платформи, за да стигнат до твоите клиенти. Но те имат определен определена степен на независимост. В много държави, обаче, ако, не, ако сте независими а, работници, нямате право изобщо да встъпвате в каквито и да било сдружения с а, други работници като вас, защото така ще нарушите законодателството. Тук не можем да говорим за това, че ще можем да предоставим същия пакет като на стандартния вид работник на този тип работници. Не, някои от тях дори нямат нужда от подобен тип закрила. Но а, вероятно асоцииране между тези а, независими работещи също би било добра идея. Сега, заключение, разходите за труд. Ако говорим, например, за обучението, голяма част от европейските държави инвестират много средства в обучение. Във Франция мисля, че говорим за 55 милиарда инвестиции в ПОО. Въпросът е как точно се използват тези средства и кой има достъп до тези ресурси. Във Франция а, са разработили отделни а, обучителни профили за всяко лице, за да може това лице да получи сума, която да инвестира в своето обучение. Нидерландия, между другото, следва същия пример. Идеята е да се гарантира, че са разработени необходимите инструменти, които да дадат възможност за най-доброто обучение. Да, това струва, струва пари, определено. Но ако мислим за, отново за работниците на платформи, те са независими, но съответно те не плащат своя принос. Част от тях по своята функция много така, са много сходни с стандартния тип работници, така че и това трябва да се вземе предвид. Много неща се случват. Не трябва да гледаме само на ресурсите обаче. Част от ресурсите могат да дойдат и от други инициативи. Всичко зависи от това как точно ще управляваме процеса на трансформацията. Процеса БЕПС, свързан с подкопаване устоите на данъчната основа и споделянето на печалби, е такъв процес, на който трябва да обърнем въпрос. Има ресурси, които можем да канализираме, така че да подпомогнем тези, които не разполагат с необходимите ресурси и така да ги подкрепим за справяне с прехода. Благодаря. И аз благодаря. Нека закрия първата част на нашия семинар. Искам да отправя специална благодарност към нашите оратори за изключително интересните презентации. Аз лично съм много доволна от отговорите, които получихме на всички зададени от нас въпроси. И всъщност упоменахте всички приоритети, по които ние работим тук като част от ресора на Комисията по заето си социални въпроси. Хубаво е да чуем конкретни доказателства, основани на конкретни данни във връзка с темите, за които ние често а, говорим. Понякога просто ни липсват необходимите данни и е хубаво, че вие сте тук, за да ни ги предоставите. Така ще можем да потърсим решения на всички предизвикателства, пред които предстои да се изправим по отношение на дългосрочните грижи, по отношение на активния процес на остаряване, борбата с социалната изолация, всички теми, свързани с придобиването на нови умения, изправянето успешно на пазара на труда, преквалификацията и така нататък. Всички други теми, за които говорихме до сега. Благодаря още веднъж за вашето участие. Uh, uh, и така, скъпи колеги, да открия втората част от нашия семинар. Това е една тема, за която непрекъснато говорим. Бедността сред децата. Говорим много, без да знаем как изглеждат нещата и как би трябвало да бъдат. Така че Позволете да приветствам с добре дошла госпожа Мери Дейл. Мери Дали. Извинявайте, имам проблем с имената. От uh, университета в Оксфорд, която ще говори за борбата с uh, бедността сред децата. Добре дошли. Имате думата за презентацията си. Благодаря, госпожо председател, почитаеми депутати, дами и господа. За мен е голяма част да бъда сред, чест да бъда сред вас и да говоря за детската гаранция. Благодаря за поканата. В 15 минути ще се опитам да вместя максимално съдържание в кратка форма. По-скоро да покажа как аз виждам, да кажа как аз виждам особеностите на детската гаранция, особено в сравнение с препоръките от 2013 за инвестиране в е, децата. И в края на кратката си презентация ще направя препоръките така ще нахвърля идеи за това как можем да започнем с изпълнението на практика, осъществяване на практика на тази гаранция. Подобни форуми са много важни за това, за да се осъществят и тази детска гаранция. То всъщност е започнало като работа, но много важна е функцията на парламента да придвижва напред работата Първия, е, детската бедност в Европейския съюз, е, как стоят нещата? Около четвър, 24 милиона деца в Европейския съюз живеят в, е, според дефиницията на бедността, която означава или са под е, е нивото на бедност, е, или е, живеят в семейства, домакинства, с които е, са остават особена бедност, или пък е, в такива, които нямат, не разполагат с никаква собственост. Това е проблем, разпространен в целия Европейски съюз. Разбира се, има нюанси. Знаем кои държави членки, в кои държави членки има най-много бедни деца, но в никоя от държавите членки този процент не пада под 14-15%, което означава, че проблемът е, въжи за целия Европейски съюз е, имаме страни с най-висока степен и най-нисък процент. Е, значи, е, тенденцията е към спад, но трябва да внимаваме с е, прочита, защото сравняваме всъщност последствието от възстановяването след рецесията. Сега няколко думи за това как да, какво разбираме под бедност на децата. Няма общо разбиране на това понятие, както сред политици, така и сред академичните среди. Това е много странен въпрос и детската гаранция отчита тази този аспект с петте гиганта, както обичам да ги наричам. Съответно, това са хранене, е, е, нормално настаняване, свободно здравеопазване, обучение, образование начално и средно. Това са няколко от аспектите е, от този много странен процес. Знаем, че бедността в детството е, остава е, тежки следи в живота, като засяга е, и начин на живот не само в момента, но и бъдещето им развитие засяга, отразява се на шансовете им в бъдеще. Така че това е една така мултиплицираща се неравенство и в настоящето и в бъдещето занимаваме се с бедността като цяло и детска бедност, едно от най-важните, е, така, най-важните фактори е нивото на образование на родителите. Това е един е, от основните фактори. Както казах, е, други е принадлежност към мълцинство, достъп до образование и така нататък. Две послание извеждам от е, казаното до тук. Е, трябва да има е, изравняване в рамките на един човешки живот, но трябва да работим и за елиминиране бедността в актуалната бедност, но да мислим и за последствията в бъдеще социал... бедността сред децата и социалното изолиране. Обикновено е, това е приоритет на държавите членки. Е, това попада в правомощите на държавите членки. Борбата с бедността също. Това не, не пречи, разбира се, Европейския съюз да е, поеме водеща роля, особено по отношение бедността сред децата. Постигнато е доста нови идеи, има включително детските гаранции, е, детската гаранция, което е ново, е, програми, е, връзки с други правни рамки, целите на устойчиво развитие, например, Европейската социална харта и други такива препратки също са важни Четирте основни елемента от позицията на Европейския съюз е, са, препоръките от 2013 за инвестиране в децата и е, прекъсване на е, цикъла на необлагодетелствани. Харта 24, която гарантира грижа и закрила на децата, детската гаранция от 2015 и Европейския социален стълб от 2017 стълба на социалните права, особено член 11, където освен е, гаранции за едно е, начално образование, което е по силите и финансите на родителите и е достъпно, освен това, децата трябва да бъдат защитени от бедност, а най-бедните трябва да имат достъп до специални средства, специален ресурс, за да им се осигурят равни възможности. Тоест, свършена е доста работа до сега. Едно от нещата, което е, се изяснява, е, че е нужно да се е, определят целевите да, да групи сред децата. Ще говоря е, след малко съвсем накратко за препоръките от 2013, за да си е, припомним какво точно, за какво точно ставаше дума и какво се е случило междувременно. В препоръката, държавите членки, е, препоръката е до държавите членки да въведат е, интегрирани стратегии, свързани с е, детската бедност и честно казано, това беше едно много е, така е, убедително и много добре фокусирано е, послание, политическо послание, което черта една ясна линия на действие и доста амбициозно. Трябва да имаме предвид и това, когато го преценяваме постигнатото. Виждате на диапозитива три фокуса. Достъп до съответен ресурс, достатъчен ресурс, което означава достатъчен за родителите на децата, разбира се. И това е нещо, което ще ви помоля да, е, на което да обърнете внимание. Дали мерките са насочени към децата или към родителите им, или и е, двете. Това е един от наши начините, по които. Е, е, това е една от спецификите на, на детската гаранция и нещо положително. И второ, достъп до е, качествени услуги и е, освен това достъпни е, услуги като цена. И трето, което е най-хубавото, свързано с правата на децата, тяхното отношение като към хора, чието, които имат право да бъдат изслушани, да се чуе тяхното мнение, да се съобразяват с тях, е, това е важно, особено в свободното време на децата извън училище. Колкото до е, постигнато по тази препоръка днес, най-общо доста действия са е, съществени на ниво държава членка в това отношение и някои доста добри стъпки са предприяти в някои от по-така социално развитите страни, но в отговор на тази препорък, но е, всъщност това, което е, се върши в отговор на тази препоръка е доста слабичко. Не е, не е един така убедителен, е, една убедителна линия на развитие. Така че това, което планираме през 17-18, може би е твърде амбициозно Фактите показват, че е, детската бедност е, минава като червена нишка в е, всички политики, в европейския семестър. Страните, конкретните препоръки за отделните страни също. Изключението е фонда за подпомагане на най-нуждаещите се. Тук е, е, над 4 е, милиона деца годишно се ползват или от хранителните продукти, които осигурява този фонд, или пък училищните помагала. И защо е успешна тази мярка? Защото тя е насочена конкретно към децата урокът, който полуката от всичко това, според мен, е, че трябва да, да конкретно, когато искаме да променим нещата, трябва конкретно да формулираме къде се крие е, е определена нужда, потребност. Сега, детската гаранция. За мен това е една качествено нова и различна е, вид помощ, подпомагане. Е, ако е, изключим Аз всъщност изоставам от е, показаното на екрана. There we are, yeah. So it rests, I beg your pardon, thank you. It rests on... И така, презумцията е, че препоръката ще се изпълни в пълна мяра, но отиваме и по-далеч от това. Е, това, както е, го виждам аз, е допълнителен инструмент, е, който се характеризира с две неща. Едното е, че ударението е, силно върху най-бедните деца. И второ, вземат се е, за база е, най-низкото равнище и, и влушаване положението на децата. Е, значи, е, до каква степен е, положението им е, е под е, екзистенц минимума. Това се взема като база. И вторият така, аспект е бедността като източник на, на в втория диапозитив предлагам таблица, която конкретно сравнява препоръката и детската гаранция. И ще видите, че макар че е, общото в тях е подхода към правата на децата, но гаранцията е много по-добре е, е, насочена, по-фокусирана. Е, тук е, препоръката е по-скоро до права на участие, е, е услуги, приход и заетост, докато е, втория инструмент е, е фокусиран върху е, детската бедност. Е, и да, според мен е, три е, проверки, три теста могат да е, се използват в случая. Първо, дали дадена политика е фокусирана конкретно, е насочен конкретно към деца в училище или където и да е, после каква група е, каква е целевата група и дали това са най-нуждаещите се и трето, дали е, е ориентирана към конкретни услуги, като например е, прехрана, храна, е, жилищно настаняване, образование и грижа за децата най-общо. Отглеждане. В последния диапозитив предлагам няколко пътя на действие. Първия трябва да е, формулираме ясно е, понятието детска бедност и трябва да, е, да имаме една цел генерична от 20 милиона, но трябва много точно да конкретизираме понятията. И ако искаме да включим тук детската гаранция, би трябвало да насочим 2,5% е, деца в е, Съюза, които е, са, страдат от едно от трите условия, включени в дефиницията. Значи, които живеят домакинства под екзистенц минимума, които страдат от особено материални нужди и които които е, живеят в пренаселени е, домакинства. Детската бедност и постигането на е, целите трябва да се интегрират конкретно в многогодишната финансова рамка и в европейския семестър е, чрез е, е, конкретните препоръки за държавите и мисля, че проект резолюцията от тази пролет напредва в това отношение. Държавите членки възприемат тази идея за детската гаранция и наистина е, вече се прокрадва идеята за бюджет за децата, е, конкретни мерки е, насочени към бедните деца, стимули и други. И накрая трябва да признаем, че детската гаранция е един много сложен инструмент, следователно едва ли ще успеем да го въведем в петте сфери на услуги. Е, и може би ще трябва да приоритизираме и да изберем къде първо да въведем е, и вероятно това е, е най-важната област е началното образование и отглеждане, възпитание на децата. Благодаря за конкретната презентация. Сега всички депутати ще имат възможност за въпроси или коментари. Mr. Um, thank you. Господин Батън. Патън, извинете. Това е голямо предизвикателство пред нас в бъдеще. Коментарът ви ни дава много надежда. Особено, що се отнася до подхода и ангажимента по темата. Имам няколко въпроса. Не знам дали са подходящите за тази комисия, но ще ги задам. Първият. Интересуват ме резултатите в представянето. Ясно посочвате предизвикателствата, проблема, мащаба, имате систематичен подход. Но що се отнася до резултатите. Да, очакваме да излязат от бедността семействата и децата. То е сложен въпрос и може да се наблюдава това явление доста дълъг период от време, когато мине и оценката е по-различна. Бих нарекал това теория на промяната. След това в Единото кралство работя в тази посока. Едно от големите предизвикателства – тази сфера, особено що се отнася до работата с европейски фондове, бе бюрокрацията и сложността, особено за малки организации, които доставят услуги, за да може те да получат помощ случаите с бедност при децата, финансирането, програмирането отива при обичайните заподозрени. Обикновено това са големи организации, големи НПО, тъй като те в крайна сметка имат капацитета да се включат в този дълъг процес. Но често това не са организациите, които работят с самите хора, с младите хора, за които вие говорите и които посочвате, тъй като най-трудно се стига до тези хора а тези малки организации стигат до тях. Иска ми се средствата, в крайна сметка, да стигнат до правилните хора. Благодаря. Next question, мадам Рафалска. Благодаря, госпожа Рафалска. Całkiem niedawno mówiliśmy o zmianach na rynku pracy, o tym Благодаря. Говорихме за автоматизация и роботизация. Говорим за пазара на труда. И сега стигаме до бедността. Бедността сред децата. Трябва да кажем нещо публично. А то е, че наистина е изключително тъжен и позорен факта, че от толкова години се говори за бедност сред младите хора, е, семейства с много деца, например, други, и нещата си остават такива, каквито са. Каза се, държавите членки имат компетентности. Добре, ще ви дам пример с Польша. 2016 година моята страна а, стартира проекта 500+. Това е семейство, с, проект за семейства. Той намали детската бедност и то нетно я намали. И в Полша регистрирахме спад на бедността сред децата От края на комунизма насам това е най-големия спад на тази бедност. Според мен в някои държави като че ли няма достатъчна решимост, за да се свие този феномен. Държавите казват Положението е такова, няма средства, пазара на труда е в момента проблемен. Ще говорим по-нататък по въпроса. Срамота, позорно е това. Остават държавите членки с кръстени ръце толкова дълго време. И този проблем си стои. Когато въведахме в Полша нашата програма, ние се страхувахме, че жените ще спрат да работят и Евентуално патологиите ще се повишат като алкохолизма. Обаче не се случи нищо такова. Семействата са отговорни и се грижат в крайна сметка за а, щастието на децата си. Политиките на държавите членки трябва да дават стимули, да съдържат стимули, за да се върви в тази посока – Говорихте за различни подходи, които почиват върху отделни услуги, обучение, образование, детски градини, чекове за семействата. Според мен е нужен цялостен подход, не секторен подход, не отраслов подход. В този случай е, образованието е изключително важно. Има един въпрос. Ефикасността на политиките за семейството в държавите членки. Може ли да ни кажете дали е възможно да се свие детската бедност без да се говори за политиката за семейството, без да се признае връзката с цялото домакинство, цялото семейство. Тоест, имаме нужда от политики за семейството. Ако политиките за семейството са слаби, социалната изолация, бедността, изобщо и бедността сред децата, ще продължават да растат. Няма да изчезнат. Thank you, Ms. Rafalska. Благодаря, госпожо Рафалска. That was the last question any... Това беше последния въпрос. Има ли други въпроси? No, so I give the floor to... Давам думата на госпожа Тейли. Заповядайте. Uh, thank you. Um, perhaps I'll start with the last question. Um, and... Ще започна с последния въпрос Съгласна съм с вас до известна степен. Наистина недостатъчно дейности се провеждат за свиване на детската бедност. Много държави членки като че ли не са поели това като сериозен ангажимент. Аз съм социолог и това, което ме поразява е признаването на децата като отделно човешко същество, което има свои права. За много общества това не е факт все още, защото сме свикнали да разглеждаме като децата. Всъщност въобще не ги разглеждаме. Въобще се едно не съществуват в много отношения. Така че това е път, по който трябва да минем, да мислим за деца, детето отделно, като индивид. И това се опитвах да кажа също. Казвайки обаче това, а, не означава, че те трябва да бъдат отделени от семейството или да не ги разглеждаме в семейен контекст. Не, напротив, точно обратното. И за това ще кажа, да, права сте, нужни са ползи за цялото семейство и по този начин и за детето, особено подкрепа с пари в брой. Различно е при услугите, ранните детски грижи, дори в част от тях, като че ли родителите излизат на преден план, а не децата. Аз бих казала децата да излязат на преден план, не да ги отнемем или да ги отделим или нещо такова, или тяхното щастие да е различно от това на родителите. Не, чисто и просто да отбележим тук обслужваме ли конкретно детето и в нашия случай на темата бедните деца. Не гледам песимистично на този въпрос. Смятам, че има развитие. Децата биват разглеждани като отделни индивиди от различни посоки. Вече тяхното добруване излиза на преден план, така че гледам малко по-оптимистично от вас и съм запозната с програмата 500 плюс в Польша и знам, че тя имаше огромно въздействие по намаляване на бедността по семействата и при децата. Що се отнася до резултатите? Първия въпрос. Мислех за цел, за резултат. Например, да преодолеем многоизмерната бедност – сред тези 2,5% от населението, което са близо 2 милиона и половина в Европа. Деца. Това е евентуална цел, която може да си заложим като цел, като резултат. Много е сложно тук, защото това са най-бедните хора наистина. Но ако тази гаранция тръгне в тази посока, то тогава можем да се насочим конкретно към тези деца. Напълно съм съгласна, че е много трудно да стигне финансирането посредством институциите до конкретните хора, особено по малките организации, по общности. За съжаление, нямам вълшебна пръчица и мога само да се съглася. Да, така е. Благодаря ви. All questions are answered. Получиха ли всички своя отговор? Благодаря ви. Добре е дошъл на новия ни гост, господин Хогарт. От Теренс Хогарт, от Джакомо Проролини. Това е една фундация. Добре е дошъл. Заповядайте. Thank you. Uh, it's a... Thank you for the invitation to be here. It's a very great pleasure. Um, what I'd like to talk about за какво ще говоря? Част от темите вече бяха засегнати в предишни представения от МОД и ОИСР, което показва, че има консенсус по въпросите, за които говорим. Става дума за политика, свързана с развитие на уменията и най-вече професионалното обучение и образование и повишаване на квалификацията – Um, за да преодолеем сериозните промени, които предстоят от Европа, гражданите, как да дадем необходимите умения, за да можем да се приспособим към промените, които биха настъпили. It. Мисля, че трябва да кажа в самото начало, че много постижения можем да отбележим в повишаването на уменията последните 10-20 години. И това трябва да се признае. Но няма лесни решения за предизвикателствата, които ни предстоят. С а, политиките, за които говорим проблемите, които са нерешени, е, си продължават, но има напредък все пак. самото начало ще кажа, че искаме прекалено много от политиката за уменията. Ако погледнем различни документи от държавите членки, като че ли подобряването на уменията ще оправи всичко. Ще има по щастливо общество, по-конкурентно способно, ако само влагаме средства в уменията. Но уменията са част от един пакет мерки. Те са важни, но и друго е важно, ако искаме да създадем смислени работни места, добри условия на труд, ако искаме високо заплащане и една економика, която почива върху уменията. Уменията не са единственото решение или единствената са част на решението. Нека набързо да премина през основните тенденции. Те бяха обсъдени тази сутрин. Технологичните промени, глобализацията, екологизацията. Това са значителни, всъщност значими предизвикателства. Интересни са обаче хоризонталните теми. Последните години забелязваме, че технологичните промени доведоха до това пазара на труда да генерира работни места за висококвалифицирани кадри, както и растеж на работните места, които имат нужда от ниски, ниска квалификация. А по средата остана празнина до известна степен. Разбира се, това е малко преувеличено. Това, което бе обсъдено по-рано, Вижда се поляризацията на заедостта. Има разделение между добри и лоши работни места. И лошите могат да бъдат много лоши. Ако сте изправени пред постоянното напрежение, дали утре ще имате работна, работно място, става дума за договорите с нулеви часове, гарантирано, гарантирана заетост. Това е истински проблем. Това, което също се наблюдава е, че има значителни инвестиции в обучението и образованието. И наистина има по-високо квалифицирани кадри. Но също така има и проблем, при който инвестициите, които се правят човешкия капитал, не се изплащат за определени хора, да, но за други не. Тоест, те отиват на работни места, за които тази инвестиция е нужна. 25% от работната сила казват, че уменията им не отговарят на необходимото от, или това, което се изисква на тяхното работно място. Т.е. са прекалено квалифицирани или недостатъчно квалифицирани за това работно място. Има истории, това, като например тази с САЩ, че 47% от работните места могат да бъдат заети от роботи. Сега това са бомбастични заглавия. По вестниците не. Мисля, че и СДФО и ОИСР казват, че дори 8% евентуално биха могли да бъдат заместени от роботи. Една доста ниска стойност но това все пак са 2 милиона души. И ако си един от тези 2 милиона, то тогава това е предизвикателство за твоето бъдеще. И по-рано споменах това, което виждате на слайда. Тук са представени а, две графики. На първата минало състояние, а на, на втората бъдещите изменения или това, което очакваме да се търси като умения. Къде всъщност очакваме да се открият работните места на бъдещето? Това, което виждаме тук, според мен, иллюстрира а, така естеството на заместване, което предстои да видим. Ще има много и а, много работни места, които ще изискват нови умения, но през през следващите 10 години в много голяма степен можем да очакваме следното. Голяма част от работещите по настоящем ще се пенсионират и съответно ще имат други лица, които ще трябва да заместят пенсиониралите си. Но работните места ще претърпят промяна по един относително семпъл начин. Тоест, гледната точка, че в бъдеще всичко ще се промени изключително бързо, е гледна точка, която трябва да приемаме с известни е, колебания. Измененията, вероятно, ще се случват е, относително бавно. Аз е, лично започнах да работя когато електрониката тъкмо така встъпваше в своя разцвет а, и какво ли не се разказваше към онзи момент, но към днешна дата установяваме, че тя по-скоро доведе до положителни изменения, отколкото до апокалиптични такива. Сега, да разгледаме какво се случва в а, близкото минало мисля, че можем да извадим добра полука. Виждаме как на територията на Европа се повишават равнищата на уменията, които притежават хората. Още по-важното е, системите за образование и обучение са все по-тясно свързани с пазара на труда. Тоест, те обучават учещите се на умения, които се търсят на пазара на труда прием, предприема се подхода основа на резултати. През последните 20 години насам професионалното образование и обучение се превърна в основен фактор в повечето държави членки. Тоест, за младите хора то се превърна в съзнателен избор. Често пъти то е особено ефективен начин за извършване на прехода от образованието към пазара на труда. Ако обърнем внимание на целите за 2020 година, ще видим, че и там има много доказателства за това, че се наблюдава напредък по отношение на намаляването на броя ученици, които преждевременно напускат образователната система и се повишава броят на лицата в по-напреднала възраст, които участват все повече на пазара на труда. Тоест има и добри новини. Е, очевидно, пригодността ми за справяне с технологичните приложения не е особено висока. Изправени сме обаче пред набор предизвикателства. Както казах и по-рано, много от тези въпроси са дългосрочни. Знаем, че ПОО може да се окаже особено а, ефективен начин за решаване на много въпроси. Вече все повече млади хора избират този път на развитие и той е също толкова добър, колкото и другият вариант. И все пак много често професионалното образование и обучение не се разглежда като първият вариант за избор. Този тип обучение и обучението при възрастните хора често пъти се възприемат като два отделни пътя на развитие. А няма защо всъщност, няма никаква причина, поради която те да не са взаимно свързани. Защо, а, когато говорим, например, за първоначално професионално образование и обучение, то да не може да се предоставя на по-възрастни хора. Ученето през целия живот, което се предоставя на различни групи хора, може да се предоставя и на по-възрастните хора. За съжаление обаче, работодателите много често не са склонни да правят тази инвестиция, очакват пазара да разреши тези въпроси. Сега, въпросът, пред който сме изправени е как да се справим с неактуалността на уменията. Тоест, представим възможност на хората да придобият нови умения, вместо да изгубят работното си място. Отново искам да се върна и на въпроса, свързан с основните умения. Европейския съюз е особено активен по отношение на повишаването на уменията у работещите. Много политики са разработени, но мисля, че можем да установим няколко хоризонтални теми, които са свързани, например, с подобряване на достъпа на определени групи до обучение – този въпрос понякога трябва да бъде разглеждан и от гледна точка на социалното сближаване. Трябва да помислим и за това как да подобрим качеството на образованието и обучението. Как можем да препотвърдим придобитите умения, които вече са придобити в рамките на един официализиран процес. Как да наблюдаваме също така приносът на пазара на труда? Как да наблюдаваме начинът по който се подобрява степента на пригодност за заетост при тези хора, така че да можем да стигнем до такъв тип Европа, каквато разработващите политики би иска, биха искали да видят. Сега, по хоризонталните политики, такава хоризонтална политика е Европейският стълб на социалните права, например, а и други документи, които предоставят достъп на работещите до обучение и всъщност обучение през целия живот също така. Новия стълб всъщност цели да подобри предоставянето на такива нови умения и а, това трябва да стане по такъв начин, че да се отговори на търсенето. Сериозно дарение се поставя а, върху чиракуването има а, платформа на ниво Европейски съюз за тази цел, като идеята е да се насърчи ученето на работното място. А, седмицата посветена на чиракуването също е една инициатива, чрез която хората могат да обърнат внимание на, на това явление и евентуално да гледат на него като на а, така, първи избор. Европейския социален фонд също така а, предоставя средства включително и за целите на така, взаимното обучение между държавите членки. Европейската, една от европейските фундации за професионално образование и обучение също предоставя средства в тази посока. Трябва да видим обаче коя е най-ефективната платформа, към която да се обърнем. Трябва да видим как да създадем такава рамка, чрез която да можем да се справим с много от предизвикателствата, пред които сме изправени във връзка с политиката в областта на уменията през следващите години. А що се касае до повишаване на квалификацията и уменията, можем да споменем резолюцията на съвета, по повод обучението на хората в напреднала възраст. Тук отново се говори за ученето през целия живот, което трябва да бъде гъвкаво, да няма задънени улици, в него, да се гарантира високо качество на това образование и също така да се гарантира необходимото финансиране за този вид обучение. Особено, когато възвръщаемостта при тази група е малко по-особена и често пъти работодателите не са много склонни да инвестират там. Трябва да видим какви са моделите на бъдещи умения, защото те са свързани с повишаването на уменията, но същевременно и гарантиране на това, че съответният трудещ се получава мобилност във възходяща посока на пазара на труда като цяло. Смятам, че това са все явления, които оказват сериозно въздействие през последните 10 до 20 години и водят до подобряване на цялостните съответните политики, свързани с уменията и професионалното образование и обучение. Сега, няколко думи за бъдещето. Какви са ключовите въпроси, на които трябва да обърнем внимание? Има повтарящи се въпроси, за които е много трудно да намерим решение. Според мен, в бъдеще трябва да се разшири основата, на която се извършва професионалното образование и обучение. така че хората да не са свързани само с една единствена професия и тип работа. Социалните партньори обаче трябва да участват в разработването на а, подобни профилите. Те са най-близо до пазара на труда и те знаят най-добре какво се търси. чиракуване за хора, които са на 41 годишна възраст, например. Ами защо не? Това може би да е чудесен начин точно за този човек да напредне в своята а, професия. Тоест, трябва да гарантираме, че във всеки един момент работещия служителя ще може да има вариант да продължи своето развитие. Повишаване на уменията посредством индивидуални профили, обучителни профили или, или чрез други средства, хората трябва да получат възможност а, за достъп до правата си, права, които могат да упражняват имат, а тези права са свързани с придобиване на нови умения. Насоките а, също трябва да бъдат обновени. Това въжи и за насоките, които се дават на а, трудещи се в напреднала възраст. Не трябва обаче в никакъв момент да губим поглед от това какво се случва на пазара на труда. Тоест трябва да обръщаме внимание както на настоящото търсене, така и на бъдещото търсене, за да не се окаже, че инвестираме в а, а, сфери, в които това е абсолютно ненужно. А, трябва да обърнем внимание и на това какво се случва извън Европа. В тази връзка ОИСР може да ни предостави необходимата ключова информация. Накратко това беше всичко, което аз считам, че е хубаво да се случи в бъдеще. Благодаря. Thank you for the presentation. Ah, Много благодаря за презентацията ви. Дали има сега въпроси? Мистер Писларо you. The floor is yours, and then. Oh, sorry. Mr. Goikens next, and behind him. Господин Писларо, после господин Гойгенс, а след него господин Патън. Please, yeah. Thank you very much. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Това е втората презентация след презентацията по-рано, в която се спомена СДФОП, Европейския център за развитие на професионалното обучение. Радвам се е, да имам възможността да чуя от представител на организация експерт като вашата, е, как вие виждате цялостната обстановка. В Европейския съюз сме изправени пред следната ситуация. Въпреки, че всички доказателства сочат, че трябва да имаме по-широк поглед върху професионалното образование и обучение, т.е. да премахнем всички а, разделителни линии между теоретичното образование и професионалното образование и обучение, така че да се гарантира получаването на необходимите компетентности. Все пак има няколко държави членки, в които на професионалното образование и обучение се гледа като на единствения вариант за недостатъчно надарените ученици. Тоест, там не се а, гарантира необходимото високо равнище на образование и обучение, каквото би следвало да се гарантира. Дори и държавата, от която съм аз, Румъния, е държава, в която възприятията са следните. Учениците, които не получават оценка над 5, автоматично биват пренасочвани към системата на професионалното образование и обучение. По този начин се стигматизират професионалното образование и обучение. Това всъщност предполага, че един а, лекар не, не може да смени една кружка, същевременно водопроводчикът не, няма достатъчен капацитет да чете Достоевски в оригинал. Та, как според вас можем да гарантираме един такъв по-широк поглед върху професионалното образование и обучение? От една страна говорим за важността на математическите инженерни науки, а, да говорим за това колко а, важно е индивидуализираното образование в рамките на целия процес на образованието, така че да в последствие съответният човек да има необходимите умения и квалификации. А същевременно, от друга страна, говорим само единствено за професионално образование и обучение, без да говорим за всички останали компоненти. Как можем да осъществим тази, тази връзка? Каква е, какъв е вашият поглед а, отвън? Не исках да повдигам този въпрос през представителя на СДФОП, но вие какво можете да ни посъветвате? подкрепяте нас като законодатели в тази посока. Благодаря. And Mr. Gorkin, please. Господин Горкин, заповядайте. Okay. Uh, е, Dank. Благодаря много за изчерпателните е, уводно слово. Е, цифровизацията, както казахте, е, може би ще вземе много, т.е. ще сложи край на много нови работни места сега хората от сега трябва наистина да се адаптират към новите темпове на работа, което мнозина няма да успеят да направят. Тези бройки, които цитирате е, на хората, които изостават от цифровизацията, се увеличават с всяка изминала година трябва да внимаваме все пак да не би да искаме прекалено много от хората, като говорим за обучение през целия живот, което е окей, okay, но да не се стигне до там, че човек да е квалифициран да запази дадено работно място, но пък да се разболее на, в процеса на работа. когато това обикновено се отразява на... Ако може да говорите по-бавно, защото е, е преводачите не могат да ви изследват и е, губим от съдържанието. Да, ще се опитам все повече хора е, се, на все повече хора се налага да е, работят на двете места, за да поддържат определен стандарт. Е, това се отразява обаче много тежко на дадено семейство. Ако, например, ако в едно семейство бащата и майката се разболеят, вече по здравословни причини това семейство изпада в а, определена а, нужда, изостава, а, тук ни трябват механизми максимално бързо да решаваме тези социални проблеми, които скоро ще излезат извън контрол. Въпросът ми е регламентите и разпоредбите за е, заетостта, работните места трябва да са насочени към е, хората, а не към цифровизацията. Значи в съзнанието ни първо трябва да е човека и неговите нужди, а не е, цифровизацията. Това в общи ни беше въпросът ми. Thank you, Mr. and Mr. Pat. Благодаря. Господин Патън, имате думата, заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Има много коментари Имам и много въпроси, които искам да повдигна. Извинявам се, не исках да ви притеснявам. Да, за начало радвам се да чуя, че ситуацията в тази посока в Европа се подобрява. Но от статистиката, която аз съм виждал, ситуацията е доста фрагментирана, разпокъсана. На, да, средното число се подобрява, но на определени места ситуацията определено не е такава. Същото въжи и за темата бедността сред децата. Не мога непременно да подкрепя коментарите на колегата, който първи зададе въпрос. Смятам, че има значителни предизвикателства, свързани с културата около професионалното образование и обучение. Докато не се справим по някакъв начин с този въпрос, той ще си остане нерешен. Не приемам това, което казвате по отношение на договорите без определена ставка часове и също така економика, основана на отделните заявки. Смятам, че за много групи хора, като студенти, например, този тип заетост е изключително полезна и именно поради тази причина се радва на такава популярност. Не смятам, че непременно това е трик, който се използва от работодателите. Да, понякога може да е така, но същевременно това е част от економиката, която расте и не трябва да игнорираме този факт. Ако се върнем обаче на бедността сред работещите, трябва да кажа, че в Обединеното кралство тя определено нараства през последните години и се превръща в реален проблем. Повишаването на квалификацията ам, и професионалното образование поне на теория изглеждат като чудесно решение на този въпрос, но и пред тях има сериозни проблеми. Много често в домакинства, в които и двамата работ... родители а, работят, дори и да е само един родител в това домакинство, да се наеме този човек допълнително с а, професионално образование и обучение, което навсякъде в Европа е скъпо, както от гледна точка на средства, така от гледна точка на време е трудно. Така че предлагам, освен да мислим за това как можем да помогнем на работещите да придобият уменията, които са им необходими за пазара на труда, трябва от чисто структурна гледна точка да видим как ще структурираме професионалното образование и обучение, за да може точно тази група хора да имат достъп до него. Защото в момента, във вида в който то е структурирано в момента, те нямат достъп до него. Благодаря. Благодаря. Госпожа Бишов. Госпожа Бишов, да. Thank you very much. Благодаря много и за уводните ви думи. Много говорихме тук за проблемите, предизвикателствата, двигателите за промяна, но да помислим кои са тези е, фактори, кои са тези фактори, които ще е, дадат възможност на хората да получат по-добро образование. Имате ли е, предложения как това да стане? Имаме стълба за социалните права и мисля, че той гарантира не само правото на образование за всички, но цитирам правото на е, качествено и интегриращо образование, е, обучение през целия живот и продължава и казва, за да може да се управляват успешно преходите в пазар на труда е, да, да видим как европейската политика така оправомощава, дава сили, дава лостове на тези фактори да гарантира тези права на, на гражданите, на хората. Аз не можах да присъствам в началото, тъй като трябваше да имаше паралелно заседание по европейския семестър и социалното измерение там. А сега и същите въпроси, за които говорим, е, там се разглеждаха от друга гледна точка. Това беше последния въпрос на моя списък на, е, за въпроси. Да съм пропуснала някого? Не. Ако обичате за отговори. Ще се постарая. Доста трудни въпроси. Ще започна с четвъртия, отзад напред. Значи политиците казват, хората трябва да имат това и това право. Но как ще стане това? Мисля, че можем да помислим е, да видим как е, може да кажем социалните партньорства да гарантират е, тези права. Е, аз лично не зная отговора. Проблемът е дългосрочен, но така или иначе трябва да дадем е, лостове в ръцете на хората. Защото ако те не си дават сметка, че имат е, права е, и че могат да предприемат едно или друго, е, всичките ни усилия са безсмислени. Е, например, социални партньорства, които им дават достъп до обучение или е, индивидуални е, стипендии или за е, обучение. Трябва да има ясна насоченост за това, професионална насоченост, каква област да се обучава някой. Например, ако просто се субсидира обучението е, на някого, се получава обучение за самото обучение, без да се съобразяваме с нуждите на пазарна на труда. Колкото до първи и трети, третия въпрос, да, приемам е, въпроса ви за По-сериозният проблем е, е, как да направим тази разлика между е, професионално образование и е, другия вид образование. Това разделение е малко изкуствено, защото много образователни програми, общо образователни програми, сега поставят силно ударение върху уменията, които ти дават възможност да получиш работа. По принцип те са професионални, но не са е, определени като такива. Значи това разделение е доста формално. Как да се е, отървем от е, тази, как да, да е, определим тези граница или по-скоро да я заличим, това е доста сложно. Но е, това, което трябва да направим е да не правим така, че професионалното образование да отваря пътя на хората към висше образование, да не им се затваря пътя към университет, да се отварят вратите. Мисля, че ключовия въпрос тук е да започнем ако има добър пример за успешна политика и програма за професионално образование, обучение, да се е, обнародва, да, из, да се рекламира, така че е, да се знае за нея. Във връзка с втори въпрос за качеството на работата. Това ме препраща към нещо, което казах в началото. Обръщам особено внимание на политиката за повишаване на квалификацията. Тук правя връзката и с необходимостта да работиш на две-три места. Мисля, че а, мисля, че е твърде много а, бихме очаквали от политиката за а, повишаване на квалификацията, ако очакваме от нея да така дава умения за работа в няколко, на няколко работни места. Мисля, че е, имаме знания и умения, знаем как трябва да подобрим нещата. Okay. Thanks for the presentation. И така, благодаря за презентациите, за това, че бяхте тук, че отговорихте на въпросите ни. Сега да преминем към следващия е, гост е, е работните условите на труд в е, Европейския съюз. Франк Хендрикс от Католическия университет в Левен. Имате думата. Ако обичате да започнете презентацията си. Благодаря много на е, госпожо председател. Благодаря на членовете на тази комисия за това, че ми давате възможност да говоря пред вас. Бях помолен да поговоря малко за правната рамка на е, директивите, на, на, е, чрез европейски директиви. Така че мой опит почива върху правни, така, е от правната сфера може би няма да дам отговор на всички основни въпроси, когато свързани с трудовото право, но ще се опитам да направя връзка с някои от въпросите поставени днес. Когато говорим за трудово законодателство в Европа, говорим за нещо, което е силно вкоренено в националните правни уредби на държавите членки свързано с техните традиции, е, струкция, конституция, понякога е, чисто културен въпрос. Така че трудовото законодателство е доста, има доста разнобой в е, отделните държави членки но е, всички инициативи, свързани с е, европейската интеграция, така насочват към социални политики и е, трудово законодателство в миналото с ускоряване на социалната харта и разбира се с Европейския стълб за социалните права се постига известна е, общо разбиране. Е, самото разбиране на европейското трудово законодателство, не знае дали виждате достатъчно, трябва да се разглежда във връзка не само с е, договорната рамка и социалната глава, знаем какво казват винаги юристите, когато Европейския съюз трябва да иска да действа, е готов да действа, трябва да се е, позовава на някаква разпоредба от договора, която му дава съответните правомощия да го направи. И социалната глава е, е много важна като така област компетенции, но трябва в тази връзка да разглеждаме и политиката на заетост, вътрешния пазар, конкурентните норми, когато говорим за вътрешния пазар, например, и за свободно движение на стоки, е, на, на е, работници и на услуги, това е, е силно се отразява върху пазар на труда. Например, директивата за командированите работници. Ако говорим за политики на заетост, ако говорим за рамка, на координиране, е, за координация между политиката и практиката в държавите членки. Тук не толкова е, пречката е законодателство, колкото е, нуждата от повече обмен на информация и насоки за това какви са правомощията на националните правомощия на държавите членки. Конкуренцията е другия въпрос, който, на който искам да се спра. Съществува един проблем в е, европейското конкурентно право, когато става дума за колективно трудово договаряне. Колективното е, изпоразумение е, постигнати чрез колективно договаряне, те се обсъждат в Европейския съд, според които договорки за цените, картелиране е, против, е, е в нарушение на европейското право. А ако погледнете споразумението за колективно договаряне, ще видите, че се допуска е, договаряне на цени. Според социалните цели на колективното договаряне в европейската традиция, такива споразумения не трябва да са подложени, да са на антитръстовото законодателство. Но тези решения на съда се ограничават до колективно договаряне е, в по традиционния начин. Въпросът е в бъдеще как ще гледаме на този въпрос, е, когато, например, от, през призмата на само наетите на пазар на труда. Ще се върна на този въпрос по-късно. Yeah, I'm there. I think if you look at ако погледнем, е, помислим за социалната е, глава, това е основата на социалното законодателство. Е, е, тук е, се натъкваме на много важни въпроси, които са в промощите на европейския законодател. Член 153, е, например, е база за законодателството по безопасност на труда, здравеопазване, равно заплащане, е, гъвкав работно време, е, прозрачност на условията на работа, информиране на работниците, консултиране на тяхното мнение. Много широк диапазон от проблеми са обхванати в тази директива и е, всъщност е, всички тях ще ги намерите по-отделно в различните директиви по тази тема. Темите, които са е, за, е, за квалифицирано мнозинство в, при гласуване в съвета, а има и друга група, които са по-деликатни, е, чувствителни теми, те се приемат с единодушие. Има и актове, които водят до намеса в вътрешните въпроси на държави членки. Те са по-оспорвани ние говорим, тук е, попадат е, прекратяване на, трудов договор или представене на работниците, колективна защита на ниво фирма или положението на граждани от трети страни, социална сигурност, социална закрила. Виждаме, че това не е достатъчно за да се е, допитваме до договорната рамка – защото трябва да е, е, е, мислим и за някои е, области, които са изключени от главата, в които е, социалната глава, в които, които е, се смята, че не трябва да се е, попадат в е, е, е, рамките на европейското законодателство. Това е заплащането, е, свободата на сдружаване и правото на стъчкуване. Е, в втората част на моята презентация ще говоря и за това. Това води до много дискусии и спорове в областта на, договор, на трудовото право. Например, темата за плащане, която е изключ... не се регламентира на европейско равнище. Знаем, че в други области Европейския съюз е, се занимава с заплащането. Например, при командировни работници има разпоредба за равно заплащане или временните договори. Там също е, има известни изисквания в директивата за равнопоставеност или равно заплащане на мъже и жени, така че пряко или косвено е, плащането е засегнато в отделните документи. Но Например, често се говори е, за регламентиране на минимална е, надница, минимално заплащане в Европейския съюз. Това е един от е, проблемите, като изключение от договора. Има предложения и от политици, от различни институции да се помисли за възможността да се въведе европейски минимум основа на процент от средната, осреднената национална надница – е, но е, да се е, тръгне по пътя към законотвор, да се създава законодателен акт в тази, по този въпрос е доста сложно. Както казах, такива въпроси в момента подлежат на единодушно гласуване. Да се отхвърли дажен, даден договор, например правото на прекратяване на договор, обикновено се счита за правомощие на държавата членка и е свързано с условията на труда в съответната държава членка, но е възможно и през, от, на европейско равнище. Чува се в академичните среди, че трябва да стъпваме на общи принципи, да се гарантира повече сигурност, повече, по-малко и повече гъвкавост, да се даде възможност да се прекратява договора, трудов договор, но от правна гледна точка не би било никак лесно и не виждаме сериозни така е, признаци, че това е, че се заслужава да се прокарва тази идея. Третия въпрос, на който искам да се спре, е колективното трудово договаряне. От една страна договора казва, че социалните партньори и социалния диалог е, са част от нашата европейска традиция, от нашите е, национални традиции, но те имат и стратегическа роля в европейската политика, формулиране на европейската политика. Социалната глава предвижда възможност, дори задължение на социалните партньори да участват в законодателния процес да могат да сключват европейски е, подгодби и дори да, да прилагат е, е, това в национален мащаб. Но виждаме правото да се е, на сдружение, на, на връзки с е, колективното договаряне е, е остава, че това си остава една нерегулирана сфера. Колективното трудово договаряне не е подчинено на каквито и да е европейски норми норми или правила. То си е национален въпрос. Сега въпросът е какво, какво да правим с транснационални такива, ако те не са регламентирани от националната е, правна уредба, тогава те излизат извън обхвата на е, каквато и да е правна система. И въпросът е дали Европейския съюз може да изиграе роля в това отношение, като регулира тези условия, като зададе условията. Е, но за да стане това, ще трябва да се преодолеят отново ограниченията, проистичащи от правомощията в формулирано в социалната глава. Сега дискусията е, е правна, но тя е свързана с нещо, за което стана дума тази сутрин, а именно прогнозите и бъдещите тенденции които наблюдаваме. Една от е, тези неща е свързано с въпрос от предишното заседание. Как дефинираме понятието работник? Трудно е, защото правата на пазарна труда често се предоставят е, чрез е, статут на работник и, и правния смисъл на такъв статут. От правна гледна точка Европейския съюз няма но автономно понятие за това кой е работник. Имаме работещи е, определения понятие в е, договора, в европейско законодателство, но това не е единно европейско понятие. И много често законотвореца предпраща към националния контекст, за да се дефинира е, понятието за обхвата, за предложено време е, такива директиви и национал, в национален план се дефинира понятието работник. Това води до разнобой и разнообразие при прилагането на европейските закони и до не, неяснота и е, въз, отваря възможности за заобикаляне на, на различни разпоредби. Тук опира до въпроса за кого регламентираме пазар на труда и условията на труд. Е, с появата на нови формули, е, нови е, видове труд, трябва да отговорим на въпроса какво правим с тези нови форми, какво правим с самозаетите. И е, това е много сложен е, проблем е, да почнем да мислим сега за трудовите условията на труд на самонаетите. Ако помислим за основните права, които са е, форм, залегнали в е, международните текстове, тези самонаети не са изключени от работите, които се нуждаят от закрила. Но виждате, че в националните системи е, тези условия се отнасят само за е, хората под, е, с класически договор, е, трудов договор, а не само наетите. Това е проблем и за е, националните държави, и за Европейския съюз и пазара на труда. Един друг въпрос, който трябва да споменем е колективното трудово договаряне за самонаети. Това ще създаде проблеми с антитръстовото законодателство и конкуренцията. Ще има напрежение между колективно договорените разпоредби за тези хора и антитръстовите разпоредби. И накрая ще се развие дебат е, около новите технологии и пазара на труда. Хората работят по различен начин, е, на различни места. Как тогава ще разглеждаме работното време в определени контексти, то не е най-важно. Роботизацията, изкуственият интелект, ролята на хората – между хората и роботите, личното пространство, вземане на решения от хората, отговорността на работното място. Това са бъдещи въпроси, свързани с трудовото право. Благодаря. Аз благодаря за вашето представяне. Следя времето. Предлагам да продължим със следващият гост. След което ще съберем всички въпроси и ще може да се зададат въпроси към господин Хендрикс, господин Кабрели и третият оратор. Не виждам някой да не е съгласен, всички са съгласни. Нека да подходим така. Добре е дошъл в Европейския парламент, в нашата комисия. Продължаваме. Политики на работното място, работното място на бъдещето, здравословни безопасни условия на труд. Имате думата. Much, uh, Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря за поканата на първо място, да дойда да говоря пред вас. За мен е чест. Това е едно съвместно представяне. Подобно на професор Хендрикс, аз също съм юрист, доктор Ричард Грейвлинг е от Института по трудова медицина. Той е специалист по здравословни условия на труд и безопасни такива. Ще говорим за политиките на работното място, на бъдещето в контекста на законодателството за здравословни условия на труд. На четири сме разделили представянето. Първо встъпителни думи, различните технологии, които пречат на работното място и новите структури на организация на работната среда, които се създават така. След това посочваме потенциални рискове, както и реални рискове за безопасността и здравето в резултат от тези технологии и нови начини на работа. Подчертавам потенциални и реални, защото за част от формите на работа рисковете вече съществуват, което е пряко свързано с това, което каза професор Хендрикс, свързано с това определение на работника, работещия в европейското законодателство. След това говорим за потенциалните рискове, както и пропуските в настоящото законодателство за здравословни и безопасни условия на труд. Има голямо такова законодателство, обемно. Имаме 24 европейски директиви както и директивата за работното време, която е малко по-настрани. Та 25 европейски директиви, които са изключително подробни за тези условия на труд. И накрая ще имаме заключителни думи. To... И така помолиха ме да говоря за някои технологии, които пречат е, на работната среда и по-специално цифровизацията, автоматизацията и използването на роботите на работните места, като виртуалната действителност и увеличената, подсилената augmented reality. Ще говоря за това е, ще говоря за това. Европейската комисия трябва да направи един пилотен проект за алгоритми, за това как те действат при вземането на решения и от, изобщо в цялото общество, не само сред институциите. За целите на това представяне трябва да кажа, че се използват алгоритми от някои работодатели, не само за да наблюдават а, своите служители и работници, но и а, за да се управлява изпълнението и да се предвиди тяхното поведение, т.е. как ще реагират на определени предизвикателства на работното място като това трябва да доведе до по-голяма производителност. Тоест, използват се отвъд и над наблюдението и мониторинга. Мониторингът и наблюдението всъщност са само част от нещата. Просто се наблюдава как ще реагират хората на определени проблеми, които възникват. Също така има още едно явление. Колегите го познават. Психофизиологията. При тях работодателите използват техники за мониторинг, за да измерват мозъчни сигнали, температура и ниво а, на професионално прегаряне. Това също проказва производителността. Всички тези технологии могат да пречат и това води до допълнителните рискове, до които ще стигна. И така. Преди това говорихме за технологичните промени, но говорихме и за економиката на отделните часова заетост а, това е начин за генериране на нови елементи. В Обединеното кралство, Ирландия и в други страни имаме не, договори с негарантирана минимална заетост, с нулеви часове заетост. Те се съответно не гарантират никаква заетост. Тоест, вие, ако работодател, искате да направите нещо, няма ангажимент и това е част от една по-голяма економика от а, а, прикритата или псевдо самоза, самозаетост. Всички тези елементи, които споменах, платформената економика, краткосрочните договори, всички те са свързани трябва да бъдат покрити от трудовото законодателство. Има други рискове, свързани с равословните безопасни условия на труд които са по-широко засегнати в писмения материал, който сме подготвили. Това бе на първо място. Сега какви са реалните и потенциалните рискове? Първото, което трябва да се подчертае е, че има много малко научни изследвания, които са проведени е, и разполагаме с някакви доказателства за психосоциални вреди, и рискове, свързани с културата, винаги да бъдеш на штрек или винаги готов да работиш. Тоест, винаги да могат да се свържат с теб и да можеш да отговаряш на работни запитвания, когато и да е. Също така вреди психосоциални има от дългосрочното включване в виртуалните действителност и имаме някакви доказателства за такива вреди в тази економика на а, кратките, кратката заетост. musculoskeletal disorders within the context of shared automated workplace. Така че това са работни места, където роботи и хора постоянно си взаимодействат така че може да има робот или някаква машина, която да генерира някаква дейност и съответно човек а, трябва да бъде там на място или да работи с нея. Това може да доведе до опорно двиг... заболяване на опорно-двигателния апарат. Тези доказателства обаче не са чести, а са спорадични. И тук виждаме потенциалните и реалните рискове. Това, което сме посочили, са психосоциалните вреди, мускулноставните проблеми, физическия сблъсък между роботи и отделни лица. Това е само потенциален риск, не е реален риск. Имаме нужда от допълнителни изследвания в тази сфера а, трябва да се погледне по-общо какво се случва. Както виждате от, в тази таблица, съм записал определени истински вече рискове, реални рискове, които могат да дойдат от тези договори за нулева заетост, фалшива самонаетост, платформа, платформена работа или работа на електронни платформи. И всичко тук опира до определението на работник. Определението всъщност е основният момент, върху който почиват правата на здравословни и безопасни условия на труд. Ако не сте работник, съответно не ви се полагат такива права. И отговорността по европейското законодателство за здравословни условия на труд и да се гарантира, че работното място е здравословно и безопасно като среда, е неясно в този смисъл. Това означава, че имаме законодателен пропуск. Има доста хора, които извършват определени услуги, което обаче не се покрива от този тип законодателство. Ще ме попитате защо? Защо определени лица които всъщност изглеждат, че са заети, но не са. Защо работят по часово или теле работа? Но правният анализ би казал, че ако тези лица могат да работят с множество клиенти, то тогава няма ексклюзивност на услугата, няма един работодател, има множество работодатели. Тези видове на работа всъщност дават възможности да се замести, за да може тях колега да извърши тази работа, т.е. няма лична услуга. Аргументът е, че не са работници. Okay, so um, I think I'm going backwards, I do apologize. So what are the potential, sorry, what are the gaps? Какви са пропуските, имайки предвид рисковете, които изброих? Имаме доказателства, които показват, че вече имаме и реални рискове. Можем, например, да говорим за нова директива за рисковете. 24-те директиви за безопасни и здравословни условия на труд са разделени на 5 общи директиви. Има 3, които са по вид работник. Те са за конкретни видове работници, примерно частично работно време и така нататък. Има 5, които са по отрасли, които са свързани с мини е, и така нататък. И има друга за физическите опасности, които са насочени към определени рискове за здравето и безопасността. Така че трябва да идентифицираме, да видим дали не е нужна директива, която да се занимава с психосоциалните рискове. Едно не толкова радикално предложение би било тези рискове, които идват от автоматизацията, несъществуващата фалшивата заетост, биха могли да бъдат включени, когато се правят периодични прегледи на съществуващото законодателство. Доколкото разбирам, това се прави е, редовно. Um, so the main gap potentially is in relation to psychosocial risks. So mental... Психосоциалните можем да кажем, че има потенциални рискове и по отношение на опорно-ставните заболявания. Съществуващото законодателство, както казах, има пропуск, защото много от тези лица, които а, се водят заети, но всъщност не са, Значителна част от тях не са работници по определението за работник и съответно не се покриват от стандартите за безопасни условия на труд. Други пропуски са отново порноставните заболявания и рисковете от такъв тип заболявания. Многократно е говорено за това в различни прегледи на съществуващото законодателство – и само част от директивите ги включват. Има и потенциални пропуски, свързани с появата на така наречените зелени технологии, альтернативните енергийни източници и промяната на работните практики около екологичните технологии. Например, може да се увеличи работата на всеки един сам, отделен, както и излагане на електро електромагнит, електромагнитно поле. След това карценогените, мутагените, е, има директива за карценогените и мутагените, както и връзката с наночастиците и наноматериалите, както и тяхното въздействие. В заключение, Както казах, има определени доказателства за психосоциални рискове, за заболявания, свързани с роботиката, вземане на решения посредством алгоритми, фалшива заетост, но те са частични като доказателства и смятам, че са нужни а, повече научни изследвания, които да бъдат поръчани. Ако трябва и да се посочи ясен риск, който е реален, то тогава тогава ще е нужно промяна на съществуващото законодателство за здравославни и безопасни условия на труд – за да се въведи директива за физическите опасности или пък всички тези рискове да бъдат включени във вече съществуваща директива посредством преглед на съществуващото законодателство. Благодаря ви за вниманието. И аз ви благодаря за представянето. Искате ли да добавите нещо към казаното от вашия колега? Не. Само ще отговоря на въпроси, ако ми се зададат. Добре, заповядайте. Членовете на комисията иска ли някой да направи някакви бележки, предложения, да зададе въпрос към нашите гости? Мадам Бишов. Госпожа Бишов, заповядайте. Нямам точно въпрос, имам по-скоро коментар. Чухме пред какви предизвикателства сме изправени все още по отношение на здравословните безопасни условия на труд. Та не се ли изненадахте, че в писмото на бъдещия комисар този въпрос изобщо не се засяга? Заповядайте за отговор. Да кажем, че това е интересна празнина. Нямам какво повече да коментирам по въпроса. Мога само да кажа, че често пъти този въпрос бива забравен или пък хората не са много склонни да го споменават, защото се възприема като сфера, в която потенциално могат да възникнат спорове. Частично това се дължи и на факта, че често пъти границата между а, така, свободното време а, и работата се заличава по този начин един вид. А, аз утре ще участвам в семинар за профилактика на мускулно-скелетните заболявания. От 30 години имаме законодателство в тази посока и трябва да кажа, че то не дава никакъв резултат. Благодаря. Има ли други въпроси? Имате ли какво да кажете по тази част от семинара? Не, добре. Може ли само да коментирам още нещо? Надълго и на широко говорихме за потенциалното изменение на определението за работник и празнотите в него. Едно от измеренията тук, което не трябва да забравиме, е явлението работно място. Голяма част от законодателството, което регулира това, което се случва на, ради... на работното място, е на 20-30 години вече. Говорим за традиционни работни места и така нататък. Вие цял ден седите в тази зала, използвате а, различни устройства. Интересуваме кой според вас отговаря за вашето работно място. А, например, дали столовете, на които седите, са на правилната височина. Защото част от вас може да страдате от проблеми с врата си, гледайки цял ден в таблета пред себе си. Та кой отговаря да не се случва това? Вашето работно място също е такова, но не знам кой отговаря за това, какво се. А, случва с екрана и начинът по който работи той. Ето всички тези аспекти би трябвало да променят начинът по който възприемаме и понятието работно място. То също е свързано с равновесието между професионалния и личния живот. И на този въпрос трябва да погледнем порез други очи, да видим дали законодателството в тази посока отговаря на необходимите изисквания и стандарти. Благодаря. Тъй като по-рано се наложи да отсъствам временно от заседанието, а, нямах възможност да задам въпрос на госпожа Дали за а, детската гаранция. В тази връзка все още си мисля, че на ниво Европейски съюз раз... сме разполагали по-рано със средства, имало е проекти по-назад във времето, проекти за борба с бедността, въобще проекти насочени към децата. Аз съм от Словакия. Като част от Европейския социален фонд ни бяха отпуснати средства за финансиране на проекти, насочени към маргинализираните ромски общности. Общности, при които децата са под сериозен риск, под сериозна заплаха от бедност. Използвахме тези средства, разработихме проекти и същевременно нищо не се променя. Напротив, ситуацията се влушава. Та когато говорим за детската гаранция, какво можем да направим този път по различен начин, така че да използваме отпуснатите средства по един ефективен и ефикасен начин? Благодаря за въпроса. Аз лично считам, че се е набрала определена инерция. По отношение на това как ще се справим с бедността при децата, имаме още много какво да учим. Но процесът вече е започнал имахме много политики. Знаете, че дълго, дълги години има политики за борба с бедността. Тези политики възникнаха почти едва ли не с възникването на бедността. Но в тези политики никога не сме обръщали такова внимание на децата. Смятам, че политиките, разработени по посока на ромската общност, също са генерични. Тоест, те не са специално насочени към ромските деца. Така че аз лично считам, че при гаранцията за децата имаме голяма възможност да посочим децата конкретно като бенефициерите на средствата, които ще се а, отпускат. Това не е често срещана практика. Вие, тук визирам комисията ви и Европейския парламент като цяло, вече сте започнали процеса, съгласно който, който децата ще бъдат приоритизираната група по отношение на социалната интеграция, която се предвижда. Ето това също е нов елемент. Мисля, че а, доскоро не е имало такива инициативи в рамките на многодишната финансова рамка. По-рано децата не са били конкретизирани като такива ползватели на тези средства. Предлага се сега обаче те да бъдат конкретно посочени. Предлагат се конкретни способстващи условия да се зададат, особено в държавите, в които има държ... политики за борба с бедността. При тези политики трябва да се обърне особено внимание на доказателствата, свързани с децата конкретно, а също и някои други отрицателни обстоятелства. Предлагат се да предлагат се показатели, съгласно кой, които да се проследява какво се случва децата. А, когато говорим за Фонда за европейско подпомагане на най-нуждащите се лица, такива показатели вече има, но предложението е те да отидат отвъд този фонд, т.е. да се обхванат лица в група, възрастовата група от 0 до 18 години. Много неща вече са предложени. Според мен обаче предизвикателството е те да останат и след предстоящите преговори, т.е. да отстоим тези предложения. Знам, че в предложенията на комисията тези елементи не са толкова често срещани в сравнение с предложенията, които са направени от страна на парламента, така че преговорите са важни. Отново ще се върна на въпроса за способстващите условия, за това по-конкретно да насочим действията си към децата. Включително и в препоръките, които са насочени конкретно към държавите членки. Разбира се, този процес не е винаги лек и лесен. Но ако успеем да осъществим тази връзка, ако успеем децата да поставим в фокуса на всички свои действия, без да изключваме останалите групи, разбира се, смятам, че ще имаме една много мощна идея, която трябва да можем да разгърнем. В тази посока трябва да мислим, според мен. Благодаря. Имам още един въпрос, ако ми позволите. Мисля, че е хубаво да упоменем конкретни приоритети. Тоест не можем да говорим за децата, които са под риск от бедност и да говорим така на едро. Споменахме също така и а, бедността във връзка с образованието. Напълно съм съгласна. Но има огромни различия между държавите членки. Тези деца, които а, са в а, социално необлагодетелствано положение и са извън детските градини, а има толкова много такива деца в много държави членки, това са деца, които много често са от ромски етност, особено в сегрегирани квартали и райони. Та, за тези деца се питах. Разполагате ли с данни за това, коя е най-подходящата възраст, в която да се обхванат децата под риск от бедност от социално изолираните младсинства? Според мен най-подходящата възраст е между 2 и 3 годишна възраст. Това е много, важна, много важен момент, в който децата вече могат да бъдат ангажирани. В Обединеното кралство беше публикуван доклад, посветен на това как децата посещават училище. И съгласно някои от изследванията, някои от децата идват с памперси на училище вече на 4-5 годишна възраст. Те не са в състояние да разпознаят книгата като такава и не могат да направят смислено изречение. Та, според мен, отговор на вашия въпрос е 2 до 3 годишна възраст. Този въпрос е много интересен, наистина. Това, което виждаме е в държави, при които обучението започва от ранна възраст, все още има неравенство защото много често децата, които имат най-голяма потребност да посещават образователните институции на тази възраст, просто не го правят. Те не са обхванати от тези институции. Говорихме а, за това, че а, грижата за децата трябва да е финансово посилна а, говорихме и за неравенството, но едва сега започваме да обръщаме внимание на тези въпроси. А, дори и когато предоставянето на дадена услуга е безплатно или пък на постижима цена, дори и тогава децата не посещават образователните институции. Това вероятно се дължи и на културата, не знам. Благодаря. Още един въпрос имам наистина последен. Аз лично съм работила а, с а, ромската общност и с деца в социална изолация. Един от начините за разрушаването на този порочен кръг на бедността е ам, образованието. Но оказва се, че не само то играе роля тук. Оказва се, че жилищното настаняване е много важен въпрос. Много често децата живеят в такава бедност и в такива а, ужасяващи условия, че а, родителите, които са безработни, също просто сутрин не будят децата, за да ги изпратят на училище. Понякога наистина причините, поради които децата не посещават училище, са много елементарни наистина. Та, ако се върнем на темата за ранно училищно образование, смятате ли, че задължителното посещаване на училище би подобрило ситуацията. Това е интересен въпрос. Извън Европа, в Латинска Америка, например, и в някои части на Африка, се а, въвеждат. А, плащания за семействата, които са под условие. А, много често тези отплащания се отпускат на майките, но само при условие, че децата посещават образователни институции или пък се водят на профилактични прегледи. Резултатите като цяло са доста положителни. Според мен обаче ние трябва да внимаваме как стъпваме тук, защото много често можем да се окажем в ситуация, в която да обвиняваме родителите и по-конкретно майките. А, да, може да мислим в тази посока, но със сигурност това не трябва да бъде единствената мярка, която да предприемаме. Могат да се отпускат определени средства на семействата и, а, за, за това, но това не трябва да е единственият начин, по който да търсим решение на въпроса. Има програми за родителите, които са а, насочени към това те да разберат по-добре колко важно е това. Тоест да не се спускат отгоре някакви повели, а по-скоро да се ангажират доброволно родителите да участват. Защото понякога това, че родителите не стават сутрин от леглото, се дължи на така ограниченията, пред които те са изправени, независимо как разбираме това понятие. Благодаря. Благодаря още веднъж за това, че бяхте тук с нас и че споделихте тази изключително ценна информация. Надявам се, че ще останем в тесен контакт, защото вие сте тези, които разполагате с информацията, към която пък ние имаме много въпроси. Така че очакваме с нетърпение бъдеще, бъдещето ни сътрудничество. Благодаря още веднъж. Throw it an alternative view.